Think... Добър ден на всички. Мисля, че почти сме готови да започнем. За мен е удоволствие да открия третата експертна дискусия за днес на съвместната ни парламентарна асамблея. Нека да се представя. Казвам се Гезине Майснер и съм немски евродепутат, член съм на Комисията по социални въпроси и по равенство на половете, така че ще съпредседателствам днешната ни дискусия. Сега ще говорим за демографските стратегии, за социалното равенство. Моля ви да вземете местата си, може би все още не сте готови. Нека да кажа още веднъж, макар че вероятно знаете, че Днес имаме превод на 21 език, с изключение на малтийски всички официални езици са застъпени, така че всеки може да слуша и да се изказва на уместния за него език. Добре дошъл и на докладчика, господин Мечислав Агустин. Надявам се, че правилно произнасям името ви. Господин Агустин ще направи кратко представяне за 5 минути. Нека преди това обаче да ви представя част от нашите е, правила за работа. В е, папките си имате формуляри, които трябва да попълните, ако искате да се изкажете. Ако сега вече знаете, че искате да се изкажете след уводното слово, попълнете формулярите, секретарията ще направи списък с желаящите да се изкажат и след това ще дадем думата на всеки един от вас. Така че още сега може да се подготвите. Това бяха моите уводни бележки. Сега давам думата на нашия гост, оратор, господин Мечислав Агустин. Моля. Пани Пани Маршавек, Пани... Благодаря госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, моята задача е да ръководя дебата днес по отношение на европейската политика на заетост и какви възможности ще имаме във връзка с демографските промени. В самото начало бих искал да направя един коментар. Оставам с впечатлението, че трябва да Дефинираме понятието солидарност между поколенията. Солидарност между поколенията днес, е, това не е една еднопосочна улица. Не казваме, че само младите трябва да подкрепят по-възрастните чрез пенсионната система, но и по-възрастните хора трябва да бъдат солидарни спрямо по-младите. 30-40 годишните, които понякога се наричат поколението Хикс, са в тежко положение. В рамките на политиката по заетост трябва да обърнем внимание на този проблем, защото това поколение Хикс трябва да може да изпълни своите амбиции, да изкарва пари не само за целите на своята реализация, но и за целите на издръжката на родителите си. Ето защо това поколение Хикс е много специално. Тези хора не раждат много деца, съответно населението застарява. Не, че се срамуваме от възрастните хора. Възрастните хора са гордо за нас. Ние се радваме, че те остаряват достойно. Но онова, за което говоря като проблем, трябва да се учите. Нашата политическа, социална, економическа политика трябва да се подобри. Как може да се подобри демографската ситуация? С оглед на онова, което споменах. Ключът тук не е в ръцете на възрастните хора. Трябва да има демографско обновление, естествено обновление – и всъщност това обновление може да бъде в основата на една от нашите стратегии в Европа. И ние трябва да заложим на нея. Населението на Европа като че ли не желая да ражда деца. Имаме примери от Великобритания, от друга страна, където има известно нарастване на населението. Същото въжи за Швеция, Ирландия. В други страни населението пък намалява сериозно. Научните данни показват, че семействата, двойките, които раждат повече деца, са жители на страни, в които има солидна борба за равенство и равенство между партньорите на трудовия пазар. Много е важна грижата за децата. В тези общества се дава помощ предварителна за семействата, които се готвят да имат деца. Нашата демографска политика е политика, която трябва да се обнови. Трябва да помислим какви програми и средства на Европейския съюз трябва да се използват и не трябва ли тези програми да бъдат укрепени и да бъдат те лансирани по-добре на национално и местно ниво, за да се изпълнява по-добре демографската политика. Трябва да следваме най-добрите примери. Това вероятно ще доведе от своя страна и до по-добро економическо положение. най добрият отговор на проблемите, свързани с демографското развитие, е всъщност даването на възможност на по-възрастните хора да останат на работното си място. Трябва да има стабилна политика на заетост за възрастните хора и не може да се ограничаваме само до проблемите на трудовия пазар, трябва да се намери хоризонтално решение – трябва да има цял микс от политики в тази връзка. По отношение на регионалното развитие трябва да кажем, че то е свързано с много други важни елементи, като економическата политика, осигуряването на стабилна здравна помощ, на медицински услуги и така нататък. Демографското развитие е динамично. Виждаме, че на трудовия пазар се появяват все по-малко и по-малко млади хора. По-възрастните пък, които искат да останат, нямат такава възможност. Изискванията се променят изключително бързо. Живеем в един цифровизиран свят, за който се изискват нови умения. Така че Имаме сериозни предизвикателства пред себе си, когато става въпрос за подкрепата и на младите, и на по-възрастните хора. Трябва да заложим малко повече на програмите за развитие на хората от третото поколение, както обикновено те се наричат. Гъвкавата сигурност е метод, който може да доведе до назначаването на повече жени и млади хора – Много е важно да се а, отчете и положението на жените, които наближават пенсионна възраст и които много често се грижат за по-възрастни членове на семейството. Економическата криза има сериозно въздействие върху безработицата, върху социалното положение и естествено, че по-възрастните хора и жените страдат повече в този контекст. Във връзка с стратегията Европейския съюз 2020 година трябва да намерим възможности за възрастните хора и отново подчертавам, тук трябва да се отчете по-специалното положение на възрастните жени – Та, трябва да създадем възможности за възрастните хора не само да работят, но и да се възползват от социални придобивки. Има и една друга бариера, която трябва да бъде вдигната. Неохотата на работодателите да наемат възрастни хора. Много често има конкуренция между компаниите за наемане на качествени кадри, а от друга страна е трудно да се убедят работодателите да дават работа и на възрастни хора. Полша и Италия имат опит във връзка с връщането на трудовия пазар на хора, които дълго време не присъстват на него и е, с интеграцията на млади хора на трудовия пазар, както и е, с осигуряването на заетост на жените в по-голяма степен, би трябвало да прилагаме една по-засилена социална дейност, е, да има е, едно по-голямо обединение на хора, които търсят работа, да им създадем някакви клубове, където те да могат да общуват, например. Това може да стане в цяла Европа. В Полша, например, търсещите работа, които са възрастни, участват в една специална програма, която се нарича Солидарност 50+. Постигат се известни резултати, но за съжаление настоящата криза води до там, че няма как да се справим само с помощта на такива програми. Има необходимост и от по-голяма подкрепа за регионалното ниво, не само за държавите членки. Чухме вече за различни планове за европейските социални фондове. Чуваме, че разходите трябва да се ограничат не само за социалния фонд, но и за всички фондове. Социалният фонд обаче е много важен и не би трябвало да се намаляват средствата за него. Днес няма как да се справим с проблемите на трудовия пазар, ако не се справим с демографските предизвикателства. И ако изостанем, ако не наберем скорост, бъдещето няма да е ясно. И мисля, че е, ще загуби много във връзка с бъдещото ни развитие. Би трябвало ефикасността на работата да се повиши метода на откритата координация би трябвало да се използва малко повече. Някои заявиха, че това ще бъде чисто и просто метод на статистиката. За да не се случи това, трябва да подкрепим конкретни амбиции във връзка с общи социални цели в Европа. Ясно е, че възрастните хора имат много различни потребности. Възрастните хора могат да бъдат на 50 е, или 55 или на 90 години. Съответно е важно да се отчетат тези различни потребности във връзка с е, грижите за тези хора, здравните грижи дългосрочните здравни грижи са много скъпи и се надявам, че давайки подкрепа за семействата, ще можем да подобрим положението на тези хора, които имат нужда от дългосрочни грижи. Би трябвало да подкрепим държавите членки, когато става въпрос за реформата на здравната система. Както вече заявих, става въпрос за много скъпи услуги и би могло да не се ограничава дейността на Европейския социален фонд само до така наречените меки проекти, а да се използват средства по фонда и за изграждане на инфраструктура, например. Ако създадем добър пазар за дългосрочните грижи, ще можем да създадем и стабилен пазар на услугите в този сектор и ще укрепим въобще, въобще този сектор, ще го превърнем в, в економически сектор. В Польша, например, социалните услуги стават все по-популярни и се използват в по-голяма степен. Ако ограничим средствата за дългосрочните грижи, ще нанесем само е, щети. Е, този пазар има сериозен потенциал и би трябвало да се очите опита не само на Польша, но и на други европейски страни. Много често на този пазар има работни места, за които са по-пригодени жените – не казвам, че само жени могат да вършат тази работа. А така или иначе трябва да се вложат много средства в а, пазара на здравните, на социалните услуги. Трябва по един по-интелигентен начин да използваме енергията, която притежават възрастните хора. Защото така е или иначе техния брой се увеличава и те биха могли да допринесат по-добре за развитието на економиката и обществото. Следващата година е предвидена за така нареченото активно устаряване. В тази връзка трябва да се засегнат и въпросите свързани с образованието и обучението. Вероятно сте чували за една организация с доброволен характер, която се нарича Университет на третата възраст. Тази организация тръгна от Франция, но и в Полша сега се развива добре. Имаме някъде около 300 университета, които са поели ангажимент да развият интелектуалния потенциал на възрастните хора. Те ще работят за това възрастните хора да имат по-голям достъп до туризъм, до култура, ще се опитат да интегрират въобще възрастните хора във всички дейности. Аз мятам, че това е нещо изключително положително. Тъй като възрастните хора би трябвало да имат възможност да участват по-активно. Във всички европейски страни ставаме свидетели на това как участието на възрастните хора в решаването на собствените им съдби е нещо изключително важно. Съответно, трябва да се види как може в цяла Европа, в целия Европейски съюз да имаме развитие в тази връзка. Да включим възрастните хора в процесите на взимане на решения. Това води до повишаване на добруването на, на тези хора във всяко едно отношение. Тук е важно да се подчертае най-вече политиката на заетост. И така приключвам. Благодаря. Много благодаря за това изложение и бе полезно за нас да го чуем като начало на дискусията. Разполагаме с 1 час и 50 минути за тази дискусия. Вече има заявки за думата. Преди да започнем дискусията, нека да ви кажа, че имаме специално правило. Ако имаме достатъчно заявки за изказване, винаги а, започваме така. Двама национални депутати и после един европейски. Това е процедурата. Всички а, е, имате своята карта и всеки път, когато искате да зададете въпроса 30 секунди, използвайте синята карта. Въпросът трябва да е по предходните изказвания. Така че е добре да задавате въпроса си веднага след а, е, съответното изказване. Сега е, откривам дискусията. Господин Харван Декро от Белгийската камера. Той е представител. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нека да ви приветствам с добре дошли тук в Брюксел. По време на полета, моята политическа кариера, която продължава вече 44 години, а, имам а, обширен опит. Бил съм министър на образованието и министър, отговорен за пенсиите. Предвид на изложението на господин Агустин, бих искал да засегна няколко въпроса. Първо, трябва да направим така, че да осигурим работа за младите и за жените. Възхищавам се на работещите жени и признавам, че те вършат две неща едновременно. Те са майки, съпруги, баби и в същото време носят своите професионални задължения. Така че имаме нужда от добра инфраструктура за отглеждане на децата, ако искаме да увеличим броя на жените, които са част от работната сила. Що се отнася до младите, това вече е сложен въпрос. Тук има много млади, които са дошли от различни европейски страни и си давам сметка за тяхното положение, предвид на моя опит като министр на образованието, дори да придобият белгийско гражданство или друго такова. Училищата, които посещават, не са пригодени за техните потребности. Има много европейски страни, където първо или второ поколение иммигранти не са получили достатъчно добра квалификация. Сега, що се отнася до възрастните, тук имаме едно сериозно безпокойство. В Белгия новото правителство ще настоява хората да работят по-дълго, за да се намали бремето върху социално-осигурителната система. 75% от нашите социални разходи се извършват за третата възраст. Но преди да постигнем тази цел, трябва да сме сигурни, че има достатъчно работни места. Хората, които остават по-дълго на работното място, струват повече. И предвид на времената на криза, знаем, че има работодатели, които предпочитат да уволняват по-възрастните. Прекъсване. Председателят, нека да ви кажа, че разполагате с 3 е, минути за вашия въпрос. Разбира се, изложението ви е важно, но очакваме да зададете въпроса си. Ораторът е единственият начин да ме накарате е да променяте цифрите там от среща. С очудване гледах, че нищо не се случва с тези цифри. И така въпросът ми. Какво да направим а, по отношение на образованието, особено за младите, тези, които идват от чужбина? Какво да направим, за да променим кривата на заплащането за хората, които трябва да станат по-ефтин ресурс, навършвайки 60-те, а не по-скъп. Също и положението на жените, които вършат две работи едновременно у дома и на работното място. Сега трябва да го кажа и на холандски. Това е последното, което ще засегна. Четвърто от гласоподавателите са на възраст над 60 години при демокрацията цифрите имат значение. И така четвърт от гласоподавателите са на възраст над 60. Съответно, трябва да се отдели по-голямо внимание на възрастните хора. Не бива да забравяме а, поколението на тези а, хора – Имаме добри социални системи в Европа. Хората на възраст 65 години, които желаят да продължат да работят, трябва да имат тази възможност. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да участвам в дебата. Председателят току-що ми казаха, че Вашето изложение е напълно приемливо като времетраене, защото нямаме много заявки за изказване. Сега господин Огостин има възможност да отговори на вашите въпроси. Заповядайте. Na pewno nie mamy jednej ogólnoeuropejskiej odpowiedzi na pytanie, w няма един единствен паневропейски отговор на този въпрос. Как да подготвим образователните си системи да обучават емигранти и по-възрастни хора. Несъмнено, това трябва да бъде една от целите на отворения метод на координиране, така че да обменяме опит и да се опитаме да намерим най-добрите възможни решения. И аз съм сигурен, че имаме такъв опит. Всяка от държавите членки има такъв опит. Що се отнася до насърчаване на работодателите да назначават по-възрастни хора, на първо място трябва <clears throat> така да се каже да поставя под въпрос това изявление – разходите за подготвяне на работно място за такава личност, на обучението, на новите технологии особено са по-високи при младите хора, но трябва да не забравяме същевременно, че това е една по-устойчива инвестиция, тъй като възрастните, възрастните служители са много лоялни и на тях може да се разчита. Те са по-лоялни, те са по-мобилни, що се отнася до по-гъвкаво работно време и са винаги на разположение на работодателя. Но ако подкрепим а, наемането на възрастни хора, поне от полския опит, а, ще имаме добра възвръщаемост. Имаме такава програма в Полша 50+, плюс и тя беше много успешна. Но ето, че дойде економическата криза и за съжаление точно тази група възрастни хора бе изхвърлена от пазара на работна сила. И трябва да образоваме работодателите да не се отказват от наемането на работа на по-възрастни хора. Благодаря много за отговорите. Моля, представяйте се преди да зададете въпрос. Казвам се Андре Горски. Да, много нововведения съм има в моя офис и се назначават повечето хора над 50 години, които са търсили месеци работно място без успех. Така че ще кажа нещо, което е обратно наказаното от колегите. Аз имам преки контакти с хора, които са излезли в пенсия, искат още да работят, но разходи, и разходите за труд са по-низките, е, няма да плащат социални осигуровки. Може би това е единствената причина, поради която работодателите ги наемат. А що се отнася до лоялност, е, здравни проблеми са маловажни. Затова основната причина, това е основната причина, поради която ги наемат. Благодаря. Благодаря много. Господин Августин, искате ли да отговорите? Уважаеми колега, приятелю, няма противоречие между казаното от вас и, и мен. Аз казах, че след някои начални успехи вече доста малко, много хора излязаха извън работния пазар и винаги има трудности. Аз се спрях и на стимулите, особено когато се отнася до снижаване на разходите за, за труд. Може би тези стимули не са достатъчни, защото политиката на задържане на възрастни хора не е никак ефтина. Следващият, който поиска думата е госпожа Берес, член на Европейския парламент, председател на Комисията по заетост и социални въпроси. Моля, госпожо Берес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада, с който се откри дебата. Имаме дискусии между националните и Европейския парламент. Това е, една тема, която за съжаление стана много актуална. Докладчикът. Оценявам работата, начина по който подчертава най-вече нуждата от образование на по-възрастното население – и ролята, признаването, които им дължи обществото, които дължи обществото на по-възрастните. Всичко, което говорим в държавите членки за контактите между поколенията и трябва да има солидарност между поколенията. Това е нещо, което трябва да се издигне и на европейско ниво. И на, тази, на този фон бих могла да а, допринеса и с моите идеи в дискусията тази сутрин на ниво на цялата общност, което ще продължи в едните месеци. Тя фактически започна тази дискусия. Например, бъдещата финансова перспектива, тъй като понякога политиците водят такива едни велики дебати, речи, всички са съгласни, всичко е много е чудесно. Но когато нещата слязат на, на, на ниск, по-низко ниво, реалността си казва думата. И ние затъваме, като че ли, в тази реалност. И за това политиците трябва да обсъждат тези въпроси. И честно казано, тези бъдещи дискусии по финансовата перспектива, за тях а, знаем, че това са заседания по, през нощи, през късните часове на нощта, журналисти и така нататък. Мисля, че едва ли ще избягаме от това, което ни е работата всъщност. Но според мен трябва да сме малко по-просветени, така да се каже, в подхода си. Новата комисия прие стратегията 2020 и аз мисля, че всички са съгласни, че тази стратегия е една добра стратегия, дори по отношение на целите на сближаването, кохезията и вземайки предвид демографските промени, на което посвещаваме тази сесия днес. И затова трябва да започнем да мислим за това как ще се финансира всичко това. Аз виждам един риск на хоризонта, а именно, че държавните глави и правителствата ни казват, обясняват ни, че тук става въпрос за, спеш, за спошни, спешни неща и за това трябва първо да решим въпроса за суверените дългове. Да освободим средства от бюджетите, за да финансираме проекти на обществото. Тоест, затягане на колана повсеместно такива цели за между, солидарност между поколенията, усилия да се помогне на образованието, което е най-добрият начин Европейската общност да а, постигне всички предизв... да се справи с всички предизвикателства. Мисля, че трябва да сме много смели да работим заедно в този контекст и да кажем, че трябва да стоим твърдо на земята и с двата си крака. От една страна да снижим напрежението върху а, публичните финанси и суверения дълг и от друга страна да имаме средства да инвестираме в бъдещето. А това трябва да стане пак посредством европейския бюджет и националните бюджети, т.е. един синергизъм между двата. А за да стане това, всички вие трябва да сте на наша страна, трябва да подкрепите този начин на харчене на европейския бюджет. Въпросът ми по същество, дали споделяте тази, тази, е, тази гледна точка, дали можем да работим заедно в този дух? <clears throat> да, чухме накрая въпроса. И господин Августин има възможност да отговори. Е, ма пани рация, mówiąc, że в моим... Да, права сте. Видяхте, че в е, моята презентация имаше много конкретни предложения, тези, подчертах, че практическото приложение на тези идеи никак не е ефтино. Така че, когато говорим за бюджета на Европейския съюз, трябва да си зададем някои въпроси. Например, по отношение на предизвикателствата, включени в стратегията Европейски съюз 2020 година, как да ги изпълним? Как да изпълним целите? Аз пледирам да не намаляваме средствата, които са заделени за социални цели на ниво Европейски съюз. На второ място, нека да не бягаме от дебата за прахосването на европейските средства, дори когато става въпрос за социална политика. Има много важни приоритети, и е добре, че комисията предлага да има преглед на приоритетите, но трябва да внимаваме откъде ще орязваме средства. По време на предишната експертна дискусия беше казано, че чрез европейски средства се създават много работни места, милиони работни места. Но когато разпределите европейските пари на 27 държави членки, ще видите, че средствата не са толкова много и би трябвало да има увеличение и трябва да се стремим към такова увеличение. Още нещо. Стремейки се към крайни економии в бюджета, трябва да следваме все пак целите, описани в стратегията вероятно социалната политика ще пострада най-много с оглед на съкръщенията в бюджета, но аз смятам, че не само държавите членки на Съюза са изправени пред банкрут. Нито една държава членка не може сама да се справи с економическите или социалните си проблеми. Ето защо аз се опитах да ви убедя, че трябва да направим усилие да запазим общите си цели и да намерим решение чрез общи инструменти. Благодаря, господин Аугустин. Следващия оратор поискал думата е господин Келвин Хопкинс от Камерата на общините на Великобритания. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да се изкажа още веднъж. Позволете ми да благодаря на господин Агустин за уводното му слово. То беше много интересно. Говорим за солидарност между поколенията, младите да подкрепят възрастните и така нататък. Естествено, че искаме повече възрастни хора да участват на трудовия пазар, там трябва да има и повече жени, естествено, но нека да кажем, че модерната държава на благосъстоянието се основаваше на идеята на пълната заетост. Съответно, преразпределението на средствата не вървеше само по уста млади, стари или стари, млади. В крайна сметка преразпределението трябваше да следва и различните етапи на нашия живот. Тоест, в началото се учим, после работим, плащаме данъци и след това като пенсионери получаваме помощ за това, което сме извършили. Въобще на различен етап в своя живот хората имат нужда от различна помощ. И ето тук се крие проблема. Днес преразпределяме средства не по начина по който трябва. И ако го правим както трябва, по някакъв начин ще избегнем това презрение спрямо данъците, които плащаме, за да подпомагаме другите, които не работят, например пенсионерите. Държавните пенсии, например, бяха свързани с това, че се плащат вноски от тези, които работят. Те така започнаха като практика. Ако всички работеха и даваха своя принос, никой нямаше да презира факта, че трябва да, да плащаме някакви пари на, на държавата, на системата, които да отиват за други хора. Или пък за хора, които имат по-низки доходи. Социалната солидарност трябва да се приеме като теза, ако разбира се имаме пълна заетост. Но ние нямаме пълна заетост и затова като основна цел във всички наши общества на местна почва, или в международен мащаб, ние трябва да имаме като цел пълната заетост. Говорим за либерализация на пазара, тя обаче не води до пълна заетост. Тя всъщност води до огромни загуби на работни места и съответно се създава, поражда се това презрение към плащането на данъци. Това не е добре. Ако плащаме много високи данъци, но и получаваме доста социални придобивки и то на добро ниво, проблема не е чак толкова голям. Например, скандинавските страни представляват един крайен случай, но техните общества функционират много добре. Аз посетих Дания миналата седмица и видях какъв огромен контраст има с Великобритания. Или пък защо не с Америка. Така че е, трябва да кажем, че облагането в Дания е 13% от е, БВП, облагането на физическите лица. Това в британски измерения в лири отива някъде към 2 милиарда лири годишно. Немислима сума въобще. Така че аз е, си мисля, че би трябвало да следваме все пак някаква такава политика, която да, да се приближава до, до тази, която е в Скандинавия. Вероятно ще кажете, аз имам тук интерес, защото аз самия не съм толкова млад, но трябва да кажа, че по отношение на наемането, например, на възрастни хора, няма проблем това да става. Аз съм виждал как има много добри практики. Хората, които са по-възрастни, са съвестни, имат опит и така нататък. В много случаи от физическа гледна точка не са толкова силни, но така или иначе се справят добре. Могат да работят и на непълно работно време. Има много възрастни хора, които искат да работят, просто няма работни места за тях. И в Великобритания, например, имаме един култ към младите хора. Младите хора са по- привлекателни за работодателите, не може да говорим само за добросъвестност на, на, на работодателите. Тук има и много други елементи, така че е, основните елементи, ако трябва да приключа, са пълната заетост, даването на възможност на възрастните хора да работят на по-широка основа. Аз е, израснах в десетилетията след Втората световна война. Ние загубихме постигнатото в тези десетилетия, защото се от Казахме от социално-демократическия свят, в който израснахме тогава. И може би така ще породя известни е, противоречия. Преди да дам думата на господин Августин, за да отговори, нека да ви кажа, че ще прехвърля председателските задължения на Ева Копер. Всъщност двете заедно ще председателстваме. Имате думата, заповядайте. Odnosząc się do, e, uwag pana Hopkinsa, e, chciałbym powiedzieć tak, dziś chyba... По отношение на казаното от господин Хопкинс ще изтъкна следното. Днес мечтата за социал-демократическия модел и пълна заетост е нещо, на което се гледа като на отживелица, не мисля, че имаме подобни въжделе, е, въжделения днес. Е, трябва да сме реалисти. Разбира се, съществува този въпрос. Защо трябва да се допуска това, че толкова много хора са без работа? Как да организираме своите държави, че да има достатъчно работни места? И да не забравяме и демографската заплаха. Обеден съм, че няма един единствен отговор на тези въпроси. Определено от нас се очаква ангажираност към тези проблеми и към какво по-точно. С сигурност трябва да работим в няколко направления. На първо място образованието. Необходимо е да подготвим младите мъже и жени, така че те да са готови да поемат своите професионални задължения на работните си места, държавите да намалят цената на труда, особено за онези лица, които са били безработни. Мисля, че в някои от държавите се прилагат по-резултатни методи и инструменти, в други има съвършено различни методи. Според мен се отделя малко внимание на мерките за подкрепа на работните места и трудовия пазар. И това го казах във връзка с дългосрочните грижи. Например, ако добавим държавно финансиране към частните фондове, можем да подобрим ситуацията на трудовия пазар. Знаем, че и социално кооперативния модел може да е добро решение, което ще разреши отчасти проблема. Нека да помислим как да осигурим работа на безработните и в Польша имаме известен опит в тази посока. Председателя, благодаря ви, господин сенатор. Сега ще дам думата на полски депутат. Госпожа Поманска. Благодаря ви, госпожо Маршал. Дами и господа, изслушах внимателно дискусията тук и бих искала да въведа една малко по-различна тема. Говорим за равни възможности, за равенство на половете. Това със сигурност е много модерна тема и често се обсъжда напоследък. Мисля, че ораторът каза, че децата се раждат с равни права, но аз ще кажа, че деца се раждат тогава, когато има работни места и това означава, че трябва да помислим за равните възможности и равенството на половете, като ги поставим в малко по-различен контекст. За жените трябва да има начин да съвместят работата си с своите задължения в семейството. Един елемент, който може да им помогне е нещо като нашия полски закон, според който малките деца се радват на родителските грижи и това се подпомага чрез разкриване, отваряне на детски градини, детски груби от работодателите. Въвеждат се и гъвкави работни места – Имам предвид е, работното време, за което се наемат е, съответните лица. И така, когато говорим за равни възможности и равенство на половете, нека да си даваме сметка, че жените са тези, които имат нужда от подкрепа. Иска ми се да постигнем един свят, в който мъжете и жените действително се радват на равно отношение – Например, ако помислим за семейните задължения, мъжете и жените трябва да дават равен принос в отглеждането на децата. Иначе наложен е този стереотип, че жената е тази, която отговаря за детето, прибира детето от... И пак жената е тази, която готви обяда и вечерята за семейството. Нека да помним и тези елементи, когато говорим за равни възможности и равенство на половете. Мисля, че отделните социални дейности трябва да застъпят и тези елементи, иначе никога няма да променим положението на жената на трудовия пазар. Председателя. Ораторът имате думата за отговор. Спомням си за тази история с пингвините. Пингвинът е един силен символ в този контекст. Символ за равенството. Тези интелигентни птици си поделят родителските задължения поравно И смятам, че пингвинът е един чудесен символ за това равенство. С това подчертавам значението, което отдавам на тази тема. В вашата документация и досиета има различни експертни мнения. Там се казва, че това е мит, а именно в традиционното семейство жената играе основната роля, що се отнася до поддържане на домакинството. Мите твърдението, че в такива семейства се раждат повече деца. Нищо подобно, ако видим положението с естествения приръст и демографската картина, оказва се, че ръждаемостта е най-висока в онези страни, където не се поставя такъв голям акцент върху традиционния семейен модел. Раждат се повече деца там, където на пазара на труда има по-добро равенство между половете. Като в същото време има и повече съюзи между партньори, има и най-голям брой разводи в такива страни. Всичко това означава, че трябва да помислим за едни по-различни стимули, що се отнася до а, семейната политика. Председателя, благодаря ви, господин сенатор. Сега ще дам думата на представител на Европейския парламент, госпожа Меснер. Заповядайте. Ще говоря народния си език. Взимам думата, за да кажа нещо по изказването на господин Огостин. Приветствам идеята за обновяване на социалната политика. и Трябва да помислим за по-добрата раждаемост. Непрекъснато виждам бременни жени и колички. Това е чудесно. Нека да ви кажа следното. В Европейския парламент обсъждаме проблема за специалната отпуска за майките като отчитаме, че това е специален период за жените, когато те са особено натоварени. Има много хора, които считат, че 20 седмици майчинство в Европа е абсолютно необходимо. През този период жената получава пълно заплащане, но очакваме съответните държави да изразят своето виждане по въпроса. Ние отстояваме едно такова майчинство с пълно заплащане за жената, като тя запазва работното си място. При тази финансова криза си казваме, трябва да реализираме економии, но нека не забравяме за този конфликт. Как да го разрешим? Имате ли други идеи? Имам и коментар към госпожа Команска и по повод на символа с пингвина. Това е чудесно. Действително, нужна е промяна в обществото. Аз лично имах мачинство от 7 месеца. Моят съпруг ме подкрепеше изцяло, като си поделяхме родителските грижи. Сега децата ни са пораснали и положението е по-добре за младите майки, но като цяло трябва да променим и мисленето на хората, за да отстояваме истинско равенство между половете. На второ място ще кажа нещо, което се отнася до а, по-възрастните работници. Говорите, че в Польша имате програма 50+. Искам си да чуя малко повече за това, ако имаме време. Имаше и следните два коментара. Казвате, че работодателите често пъти не желаят да наймат възрастни а, работници, но ние знаем, че с възрастните се работи някак по-добре. Те са по-дружелюбни. Те не търсят нова кариера. Те имат достатъчно голям опит. Те са уравновесени. Не винаги са физически издръжливи, но в Германия имаме много дружества, които изиграха ролята на пример в това отношение, тъй като те наймат повече възрастни хора. И иска ми се да видя този модел, че се разпространява и в Европа иска ми се все повече фирми в Европа да наймат хора с увреждане, хора от третата възраст. Това може да се превърне в една успешна практика по наемане на персонал. В Германия обсъждаме и това, че хората желаят да работят по-дълго. Има много хора, които са в състояние да го направят, но нямат работно място. Ето защо бихме могли да помислим как да насърчим това, защото е, вероятно има и по-ефтини начини за лансиране на тази идея. Искам и се да чуя вашите коментари. Сега член на Белгийския парламент, но и в Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Малко съм смутен от този призив да насърчаваме тези демографски тенденции. Да ви дам пример за Китай. 1,3 милиарда население. А политика против висока ръждаемост. Семейства с едно дете, знаете. И още ще продължи още няколко години и тогава ще се стигне до ситуация, при която има стотици милиона възрастни хора. Значи трябва да внимателно да помислим. 300-400 милиона пенсионери, които няма как да бъдат заместени. При положение, че всяко семейство има по едно дете. Така че, какво искам да кажа? В нашите държави като цяло в бедните семейства имат най-много деца. В Брюксел, например, най-честото срещано име на момченце не е Пьер, а е Мохамед. И аз изпря... съм с уважение към тези хора, но те са най-трудно нагодяеми към обществото и развитието на обществото, имат повече деца от е, средното. Не искам да критикувам ромите в, Руман... в Румъния или България или където и да било, но тяхната ръждаемост е, е необичайно висока, макар и да са далеч от, от това да са една привилегирована класа. Така че тук трябва внимателно да подходим към демографските резерв, резерви, които търсим. Да. Белгия току-що реши, че пенсионерите могат да работят. Всички, които желаят да го сторят, ще могат да продължат да работят. След като се от теглят, обаче няма, ще им бъде спряна пенсията. Това не е начина да се подходи към въпроса. Благодаря много. И тъй като въпроса по-добре би му отговорил колегата председател. Бихте ли желали, госпожо? Ja, das kann ich natürlich gerne machen. Ich fühlte in diesem Fall mich gar nicht selber angesprochen. Да, някакси не усетих, че към мен се обръщате, макар и да внимавах. Да, проекти бяха споменати като добри примери. Аз наистина смятам, че имаме нужда от подкрепа за продължаване на работата на по-възрастните хора с други стимули, не само чисто финансови. Друго, което трябва, на което трябва да се помисли е къде са родени децата. Не съм съвсем съгласна с вас. Всички деца, родени в Европа, а, са добре дошли. И трябва да сторим максималното да ги интегрираме, а за това са нужни стимули. За сега липсват стимули за двойки, е, семейните двойки да имат деца и смятам, че по-важен е въпроса за интегрирането и подхода към него. Благодаря. Сенатор Агустин, ще отговорите ли на този въпрос? Първо, бих желал да отговоря на коментарите на госпожа Майснер. Да, наистина отпуск по майчинство, базиран на директивата от миналата година, се счита за изключително така, изключителна изява на обич към майките в Полша. Но това, което произхожда от дискусията в парламента е, че ако тези права и а, добавки се дават само на жените, тогава ще обесърчим работодателите да наймат на работа хора за дадено работно място, защото това го наблюдаваме в други държави членки на Европейския съюз. Така че наличността на отпуск по майчинство и неговото разпределение – а, трябва да е еднакво достъпно и за мъжете, и за жените. Не само за жените. Все по-често поляци, мъже, се възползват от а, този закон. Отпуск по родителство. И тогава работодателя няма да трябва да е изправен пред избор между двете ситуации, дали да найме мъж или жена родител защото и двамата могат да се възползват от тази разпоредба. Що се отнася до проекта 50+, той се състои от три части. Първо, по-ниска себестойност на труда и това е една, един стимул за работодателя. Социалните осигуровки са по-низки, плащанията за социални осигуровки над възрастта 50-та. Вторият елемент на програмата е образованието и обучението. По-възрастните граждани могат да се възползват от цял набор услуги, когато отново са на пазара на труда. До сега беше трудно, тъй като в обучителни програми се включваха само млади хора и само те се възползваха от тях. А сега и хора над 50 години ще могат да се включват, да дават заявка за стипендии и подобни стимули. И трето, да се задължат тези хора на възраст 50 и повече и съответните служби по труда да работят съвместно, така че да окажат помощ на онези, които дълго време са били безработни, но става дума за тези в възрастовата група над 50. Резултатите са доста добри, защото в резултат от това, след влизането в сила на този проект, заетостта скочи с 2,5%. За съжаление, настъпи кризата и този процент спада, тъй като по-възрастните, много от по-възрастните граждани започнаха да бъдат уволнявани. Искам да се спре също и на един друг ваш коментар. Вие казахте, че по-възрастните искат да работят. Да, това е така. В Полша 80 на 100 от е, хората мечтаят да се пенсионират, но това не значи, че те няма да са готови да продължат да работят. И стратегията е такава, че въпреки че много от тях ще се пенсионират, да им се даде възможност след като вземат пенсия да работят, т.е. ще имат два вида доход, тъй като ще получават заплата и на работното място. Някои от по-възрастните хора работят като в области като грижа за малки деца, грижа за бални възрастни, но госпожа Помаска спомена интересен проект за легализиране на тези видове труд. Така че хора, които работят грижайки се възрастни, да бъдат законно наети. Това е един национален ангажимент, защото държавата плаща а, част от вноските за общественото осигуряване. А, и госпожо председател, пак повтарям, възрастните граждани искам да работят. Тук не става дума, че те го искат само заради пари, а за да поддържат социалните си контакти, да се чувстват полезни, да се наслаждават на ценността, която им носи работата. Едновременно с това бих желал да направя бележка и по а, казаното за Китай и ръждаемостта, политиката на ръждаемост в Китай и демографските а, последици и липсата на демографско обновяване. А, Например, в а, Румания, България. И има едно пълно заместване на поколенията, които отиват в пенсия, но това няма да продължи дълго. След няколко години това ще се промени. Така че демографското обновление е всъщност важното тук. Ако не вървим по този път, тогава ще трябва да се подготвим самите себе си да приемаме по-голям брой емигранти, които да поемат тези работни места. Това ще е едно скъпо начинание. Затова може би е добре да инвестираме в една по-висока ръждаемост в Европа, тъй като това ще създаде по-малко проблеми на континента. Благодаря. Благодаря, господин сенатор. Видях синя карта. Господин Томашевски от Полския Сейм иска да зададе допълнителен въпрос. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос към сенатор Аугустин. Според мен, когато говорим за възможностите да се даде работа на по-възрастните хора, трябва да гледаме и действителността. Има намаляване на средствата в държавните бюджети, особено когато става въпрос за помощите за безработни. В Европейския съюз има много безработни, най-вече млади хора и хора над 50 годишна възраст, така че сме изправени пред една дилема. А именно, в контекста на новата финансова перспектива, на кого да обърнем внимание. Аз е, мисля, че не трябва да намаляваме средствата по Европейския социален фонд. От друга страна, трябва да дадем възможност за инвестиции, за да подкрепим онези, които са изправени пред по-голям риск, най-вече онези над 50 години и онези, които още нямат опит, младите хора. И още един въпрос. Участието на държавата и използването на европейските фондове за целите на това възрастните хора да се приспособят по-добре към новите предизвикателства, към новите технологии. Възрастните хора от малките градове, от селата просто са изолирани в тази връзка и много може да се направи тук за да може тези хора да продължат да работят. Някои от тях просто напускат, защото са изправени пред една нова цифрова реалност. Това трябва да се включи като проблем в националните политики и средства по Европейски социален фонд трябва да бъдат заделени. В тази връзка благодаря сенатора Огустен. Разбирам какво ви потиква да зададете тези въпроси. Разбирам логиката тук, но трябва да подчертаем, че е, кризата има сериозни последици в Полша. Имаме много сериозно въздействие на кризата и трябва да направим сериозни бюджетни ограничения, От друга страна, когато твърде много средства се насочват към това безработните да бъдат по-активни на трудовия пазар, не се стига до желания резултат. Говоря за това, когато средствата се отпускат на работодателите. Може да стигнем до там, че се дава работа на възрастни е, се, се дава работа на възрастни хора, само когато е, се дават е, пари на работодателя, това води до изкривяване на пазара. Работодателя може да каже, ако няма държавни субсидии в тази връзка, ние няма да наемаме млади хора. Това може да доведе до дисбаланс. Хората в неравностойно положение трябва обаче да се подкрепят, а по отношение на строгите економии, много се говори в Европа за бюджетна дисциплина, дисциплина по отношение на изразходването на средства. Това е ключовата дума. В момента всички говорят за това. Нека обаче да внимаваме, когато става въпрос за социалните разходи, например. Естествено, че има дисциплина и трябва да се спазва дисциплината, но от друга страна има граници, които трябва да се спазват и хората, които изготвят държавния бюджет, трябва да разберат и трябва да им бъде напомнено, че има граници. Економиите са си економии, но не трябва да забравяме солидарността. Солидарността е една от най-важните идеи, не само за Полша, но и за Европа. Солидарността на поколенията, солидарността на младите към старите и обратно, трябва да получи практическо измерение чрез заделяне на средства по социалния фонд. Ако не ограничим социалните разходи, ще постигнем най-важните цели, според мен. Благодаря, господин сенатор. Има синя карта. Въпрос. Въпрос от представител на национален парламент. Ще ви дам думата, госпожо. Моля да се представите. Благодаря. Аз съм от естонския парламент. Всички, които сме в тази зала, сме на мнение, че трябва да има място на трудовия пазар за възрастните хора, но на практика няма такива работни места – Трябва ли да създаваме преференциални условия за възрастните? Ако правим това, ние го правим за сметка на някой друг. Извинявайте, може би съм твърде прагматична, но така виждам аз нещата. В Естония има много млади хора, които са безработни. Личен пример ще дам. Най-големия ми син е на 22 години – завърши средно образование преди 4 години, той има 11 съученика, които не са работили нито един ден. Те са се отказали въобще да търсят работа и едва ли някога ще си намерят. Има много такива хора в е, Естония. По отношение на този пингвин и темата, която се засяга. Аз съм е, жена, имам пет деца. Да, всеки трябва да има еднакви възможности да навлезе на трудовия пазар, но в ситуация, в която няма много създадени нови работни места, като в Естония, например, мога да дам пример с някои сектори в Естония, например, е, отварям скоба тук, където разликата в заплащането между мъжете и жените е 33%. На интервютата за работа жените са готови да направят отстъпки и съответно това разминаване в заплащанията остава. Много членове на малцинствата, мъже при нас нямат работа, Жените съответно съвместяват две или три длъжности, не само, че работят на няколко места, но и се грижат за дома, а мъжете стоят в къщи и гледат футбол. Това е положението при нас, така че е, въпросът е какъв трябва да е приоритета на трудовия пазар? Възрастните или младите? Помислете тук. Благодаря. Сега представител на полския парламент, на Сената в Полша. Това е всъщност господин Августин. Нека не започваме война между а, поколенията. От а, проучванията в Европа става ясно, че най-низкото ниво на безработица е в тези държави, където има най-висока заетост на възрастните граждани. Това е според проучванията. И те са приложени към материалите за тази конференция. Тоест, възрастните не отнемат работните места на младите. Нещо повече, Новите работни места за възрастните са много добра основа като подкрепа за младите, защото когато възрастните заемат работни места, цената на труда е много по-ниска за работодателя. И така, когато наймате възрастни, цената е по-ниска. когато работят възрастните, се освобождават финансови потоци, които иначе биха се използвали за социални осигуровки в пенсионни фондове и тези пари могат да се използват за развитие. Предвид на нашата полска пенсионна система, и тук имаме министри, те могат да ме поправят, нека да кажа, нашата пенсионна система изисква допълнително финансиране от 94 милиарда злоти, ако не греша. Ако можем да заделим тези пари за развитие, в Польша ще подпомогнем разкриването на много работни места, а това не се случва в момента. Нивото на безработица е високо, както сред младите, така и сред възрастните граждани. Ето защо балансирането на бюджета си остава важна задача и тя може да се постигне чрез балансиране на пенсионната система. Това е проблем за всички поколения. Нека да изтъкна, че не е вярно това, че старите вземат работните места на младите. Не бива да се страхуваме от това. Колкото повече работят възрастните, толкова по-силна е тяхната солидарност с младите и по-силна е подкрепата за младите. Искам да изтъкна това. Вярно е, че разликата в заплащането между жените и мъжете понякога е сериозна, а това не бива да се случва. Но мисля, че има много причини за това. То не се дължи само на дискриминацията, но и на различните роли, отредени на жената. Жената полага труд без да бъде заплатен. и по тази причина тяхното пенсионно осигуряване е по-ограничено. Това в крайна сметка се отразява и на нивото на доходите на жените. Не твърдя, че нямаме дискриминация. Има дискриминация при заплащането на труда на мъжете и жените и ние трябва да действаме, за да преодолеем това. В Полския парламент имаме една многочислена женска група, и това е отскоро, благодарение на системата на квоти в полския парламент навлизат все повече жени. Доколкото разбирам, готви се цял пакет от законодателство, което ще подпомогне, подпомогне упражняването на равни права за жените и мъжете и равно заплащане за равен труд. Определено ще действаме в направлението на символа, който бе очертан чрез пингвина. Председателя, благодаря ви, господин сенатор. Има въпрос с синя карта от Малта. Господин Лет, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много се говори за трудовата пригодност на възрастните хора и както сенатор Агустин каза, няма такава дилема за противопоставяне на поколенията. Съгласен съм и с представителя от Естония. Разкриването на работни места за младите днес е ключова задача. Младите не са готови да стартират семейство и да раждат деца, ако нямат работа. Действително, глобализацията води до безработица. Дори да запазим нашето производство и предприятие, те ще се опитват да станат по-производителни чрез автоматизация, което неизбежно води до закриване на работни места. В момента върви голяма дискусия по тези проблеми. Тук някой предложи да се опитаме да разчитаме по-малко на обещетенията за безработица и да мислим повече за разкриване на работни места в нови сектори, например социалните грижи. И това е моя въпрос е, към сенатор Агустин. Какво мисли той по този въпрос? Дали наистина се опитваме да преместим акцента от е, общението за безработни към а, е, трудовата заетост, макар и не много продуктивна за младите хора, но все пак тя ще възпита определени качества у младите хора и в крайна сметка ще доведе до повече възможности за работни места. Председателя, благодаря ви. Благодаря за този въпрос. Има още един въпрос от госпожа Мазурек от Полския парламент. Заповядайте. Благодаря, госпожо оратор. Ще се позова на казаното от сенатор Агустин. Не съм съгласна, че ние като жени сме по-малко мобилни, защото когато биваме назначени, сме толкова мобилни, колкото и мъжете. А що се отнася до заплащането на труда, искаме да сме на равна нога с мъжете защото иначе работодателя има същите изисквания към нас, както и към мъжете. Не бива да правим такова разграничение между млади и стари, що се отнася до достъпа до пазара на труда. По-скоро трябва да мислим за инструменти, които да насърчат работодателите в разкриването на работни места, както за млади и стари. Но, мисля си, основна задача за нас, за националните парламенти и за Европейския парламент е да си дадем сметка какво е действащото законодателство, да видим дали то е ефективно, дали подкрепя е, найемането на определена категория граждани и дали има нужда от промени. Това опира не само до законодателството, но и до разходите, до освояването на европейски фондове и до държавните разходи. Мисля, че има немалък обем пари, които са заделени за квалификация на безработни, но тези пари се харчат неефективно, защото от тях се облагодателстват фирмите, които организират курсовете, без да носят истинска полза на безработните. Нека насоча вниманието ви и към стратегията Европа 2020. Застаряващото население на Европа се определя като един от проблемите, структурна слабост. Не бива да я забравяме. Трябва да разработваме такова законодателство, което да подпомага промените в определена посока, така че да обърнем тази тенденция и да следим какво се случва на практика. Спомням си, през 2007 заедно с госпожа Копач работихме по ново законодателство за работа от разстояние с цел да се съвмести е, е, семейните, да съвместим семейните задължения и трудовите задължения на жената. Не знаем какъв е резултата от е, това законодателство. Сами по себе си подобни закони са добри, но ние трябва да следим за тяхното изпълнение и да видим какви резултати а, дават, защото действително трябва да подкрепяме това съвместяване на семейните задължения и трудовите такива. Председателя, благодаря. Сега ще дам думата на сенатор Агустин да реагира на двата въпроса. Един е от Малтийския парламент, а втори от Полския парламент. Сенатора, заповядайте. Благодаря. Вие насочихте вниманието ми към един много важен проблем. Когато обсъждахме демографската картина, ние не правихме това в ситуацията на вакуум. Даваме си сметка за глобалното положение. Ние търпим положителни и отрицателни въздействия от глобализацията. Знаем, че има трансфер на работни места поради преместване на стопанска дейност. Губим работни места тогава, когато производството се премества. Но когато това става в Европа, когато се разкрива производство в Европа, това е добре за нас. Имаме сериозен проблем с някои от регионите, където има висока безработица и тя винаги засяга в еднаква степен младите и старите. Тук въпросът е как да се справим с този проблем. нямаме един единствен модел за действие в своето изложение. Очертах това, което ние се опитваме да правим чрез разрешаване на, разрешаване на социалните проблеми. Ние облегчаваме ситуацията, но не бива да изпускаме от поглед и пазара. Търсенето на стопанска ефективност може да доведе до нови работни места, но само при условие, че пазарът го подкрепя. Че едно такова начинание е по-ефективно и по-ефтино в сравнение с обещетените за безработица. Ще дам а, пример с а, дълготрайните проекти. Ако ние подкрепим частните фондове с допълнително държавно финансиране, както това е в Германия и Полша, тогава вече очертаваме един нов пазар с нови възможности. Кооперациите е едно ново решение. Всъщност ние вече сме забравили как можем сами да се организираме, за да разкрием работни места. Кооперациите са едно добро решение, защото днес очакваме работодателите или държавата да осигури работни места. В Польша избрахме един модел от Италия, по-добре е самите безработни да формират кооперация, която да предоставя определени услуги, макар и частично субсидирани от държавата. Вместо на тези безработни да се дават обещетения за безработица. Няма един глобален отговор на проблемите, които създава глобализацията – мисля, че нашата реакция винаги ще бъде а, от местен характер, като учита местната специфика. Професионалната компетентност на възрастните граждани, за съжаление, се губи в много от случаите и вие сте прави, като задавате въпроса как най-добре да си послужим с тази компетентност и а, този потенциал – да ги използваме като лидери. Мисля, че тук имаме нужда от европейски програми и заедно с организациите на работодателите можем да потърсим примери за най-добра практика в това отношение. Такива примери могат да се популяризират в целия континент. Има френски сдружение, където се сдружават френски пенсионери, експерти, професионалисти, които предоставят безплатни консултации и съвети на млади хора, които желаят да основат фирма и търсят нови стопански възможности. Мисля, че това е чудесен пример. Бихме могли да подкрепим създаването на такива сдружения на пенсионирани експерти и професионалисти. Представители на Полския парламент каза много интересни неща. Съгласен съм, жените са а, чудесни служители и работници те имат висока степен на ангажираност, много по-висока от тази на мъжете, ангажираност към работата си. За съжаление, те са обект на дискриминация. И благодарение на тази си ангажираност, те постигат най-малкото същите резултати като мъжете. Няма съмнение, свидетели сме на актове на дискриминация и действително трябва да се обявим против това явление. Радвам се, че чух и втората бележка. Тя се отнасяше до разходите. Средствата, които могат да дойдат от Европейски социален фонд. Въпросът не е в това, че се разхищават средствата. Ще го кажа отново. Не, че се разхищават а, средства. По-скоро имаме проблем с а, резултатите от а, тези програми, които се финансират по този фонд. И така на национално ниво и в общността трябва да търсим най-ефективните програми, които да финансираме защото иначе се освояват големи обеми от средства, които отиват за различни цели и в крайна сметка това не води до постигането на нашата голяма цел. Затова аз изтъквам понятието дисциплина. Европейския съюз желая да постигне такава дисциплина в освояването на европейски средства. това може да означава, че трябва да помислим за закриване на конкретни дейности и приключване на проекти, които не постигат резултатност. Трябва да го направим, ако искаме да постигнем осезаеми резултати. Тук чух и добър коментар относно проследяването на програмите. И това е уместно предвид на Европейския социален фонд. Стигаме до момента, в който трябва да оценим крайния резултат но тук въпросът е какво следва от това. Заключенията, които а, правим, трябва да доведат и до нови програми и до избор на най-добрите проекти. Трябва не просто да оценим проектите, но трябва да а, приведем в действие и нашите заключения. новите законодателни предложения също трябва да бъдат съобразени с това мислене за ефективно разходване на средствата. Чудесно е, че днес чуваме гласовете на национални депутати и в тази посока. Председателя, благодаря ви, господин сенатор. С това приключваме нашето обсъждане. Благодаря на представителите на националните парламенти, а също и на европейските депутати за участието им. Нека да попитам сенатора Агустин дали той в качеството си на докладчик би желал да обобщи дискусията или смята, че чрез а, своите отговори е изчерпал всички аспекти. Само едно нещо бих искал да кажа, нещо, което пропуснах, <coughs> ако ми позволите. Ако ми позволите, ще го сторя от мястото си. Стефан Кишелевски, който е, е известен журналист от времето на Солидарност, а, каза по повод срива на социалистическия режим в а, Полша. Не, това не е криза, това е резултат и не бива да го забравяме. Европа уж е в криза, но това не е криза, това е резултат, изход от много прое, от провали, неспособност да се действа и да не урязваме разходите произволно, а да бъдем дисциплинирани, да бъдем разумни, да не забравяме солидарността, да, да предугадим идването на някои събития, на някои промени, тъй като Европа доста закъсня, само реагира на някои проблеми, които съществуваха от дълги години. Така че аз се надявам, че този нов пакет ще донесе и нови, ново виждане на демографските проблеми, така че да изпреварим събитията, а не да погасяваме тук и там пожари. Затова се надявам, че и нашия дебат днес ще допринесе и ще отвори нови пътища за Европа. Благодаря много, сенаторе. С това приключваме дискусията по третият панел и сега ще е, започне след няколко минути пленарното заседание, което ще се председателства от президента на Европейския парламент господин Бузек. Пет минути пауза. Uh, Уважаеми приятели, госпожи и господа, моля ви да вземете местата си. Ще започнем веднага заседанието. Престои ни последната пленарна сесия преди края на съвместната ни парламентарна среща. Откривам последната пленарна сесия за днешната ни среща. Ще посветим тази сесия на речите на господин Кошиня Камиш, министър по социалните въпроси и социалната политика на Полша, председател на съвета в момента, и господин Ласло Андор, комисар по въпросите на социалната политика, социалната интеграция – след това ще има разискване, естествено. Ако искате да се изкажете, моля, попълнете формулярите, които са ви дадени за изказване, формулярите, на които пише пленарна сесия. Разпоредителите трябва да са някъде тук. Те между вас или ще дойдат след няколко секунди. Ще ви дадат формуляр, ако имате нужда от него. Трябва да им върнете попълнения формуляр след това. След това ще ви поканим да се изкажете. Първо обаче ще чуем две уводни слова на господин Владислав Кошиняк Камиш и комисар Андор. Моля ви да се придържате в рамките на 3 минути, когато се изказвате. Ще подготвим списък на желаящите да се изкажат възоснова на подадените молби за изказване. Установена практика е първо да се изкажат Казват двама членове на националните парламенти, след това един член на Европейския парламент, след това се повтаря това редуване, Три минути на човек и още нещо, което е важно. Ако искате да попитате нещо или да направите кратка бележка спрямо казаното до сега, може да вдигнете синя синята карта. Има ли някой тук синя карта? Тук при мен няма. Вие имате синя карта, добре. Синята карта обаче се използва само ако искате да зададете въпрос към оратора или да направите кратка бележка. И след това оратора ще има 20 секунди, за да ви отговори съвсем накратко. Тоест, ще има мини разискване. Синята карта се използва в допълнение към възможността да се изкажете. Така че мисля, че нещата са пределно ясни. Трябва да започнем веднага. Бих искал да дам думата на господин Владислав Кошиня Камиш, представител на полското председателство, на полското правителство. Господин Ками ще се изкаже от името на полското председателство във връзка с темата на днешната ни среща. Господин председател на парламента, госпожи и господа, членове на различните парламенти, от името на полския премьер-министр Доналд Туск и от името на полското председателство искам да ви благодаря за възможността да участвам в днешния дебат и възможността да направя декларация относно нашата позиция по отношение на социалната интеграция и сближаване в Европа, както и устойчивото развитие. Това е отлична възможност да обменим позиции и гледни точки. Госпожи и господа, 20 век беше век на сериозно положително развитие в областта на здравеопазването четири пъти се увеличи населението на Земята, вследствие на всичко това, само преди един месец се роди 7 милиардния човек на Земята, в 20 век постигнахме цифрата 6 милиарда. Според много прогнози обаче, през 21 век ще има демографска катастрофа в развитите и развиващите се страни ставаме свидетели на намаляване на ръждаемостта. Специфичното за Европа е, че тя е първия континент, който страда от отрицателните последици от този феномен. Но това е и възможност да намерим иновационни решения. Мнозинството от експертите са съгласни, че застаряващото население и по-високия дял на иммигрантите ще променят облика на Европа в следващите няколко десетилетия. Европейското общество ще посребрее и ако прогнозите се оправдаят, дела на населението в Европа в световен мащаб ще намалее. Според едно проучване, ниската възпроизводителност не е естествен феномен. Съответно, намаляването на възрастта за пенсиониране до 50-55 години също не е естествен феномен. Ако искаме да се справим с тези проблеми, трябва да приложим конкретни мерки на практика. Много често те са скъпи и не е достатъчно времето за мандата на едно правителство 4 години, за да приложи такива мерки. Да не говорим, че сме в положение на криза, има нужда от бюджетни ограничения. Лесно е да се говори за социално сближаване, когато има растеж, но когато има криза, това не е така. Една полска поговорка казва, че приятеля се познава в нужда. Сега е дошло времето да се подложи на изпитание европейския социален модел и решенията, които взимаме сега, ще окажат въздействие върху увеличението на нашата конкурентоспособност и сближаване в рамките на Европа. Ето защо е добре, че се обсъждат въпроси свързани с демографското положение и социалното сближаване. Днес е, и вчера на тази парламентарна среща. Вие ще вземете решение за съответните промени. Ако подложим на анализ съществуващите демографски тенденции, ще видим, че относителното богатство на нашите граждани и високото ниво на социална закрила не са угроза за родителството. Трябва да има добри политики за семейството, които да дадат възможност за съчетаване на личния и професионалния живот. Трябва да подкрепяме и равенството на половете тук. В страни от инвестирането в развитието на семейството, трябва да инвестираме и в развитието на образованието. Трябва да образоваме, обучаваме, да направим възрастните хора по-активни. Трябва да проявим съзидателност в Европа. Все повече политически възможности съществуват за въвеждане на практика на тези промени. Трудовите пазари имат нужда от активно трудещи се жени и от нови млади хора. Съответно, трябва да отделим повече внимание на методите за съчетаване на личния и професионалния живот и за разпределянето на отговорностите по-равно между мъжете и жените. Един от проблемите в Европа е свързан с хората над 50 годишна възраст в Европа. Те са физически стабилни. И все още с достатъчно добро интелектуално развитие, даже по-добро от която да било друга възраст, тези хора представляват шанс за економическото развитие в Европа в идните десетилетия. Полското председателство има конкретни социални цели и приоритети, свързани с по-голямата активизация на възрастните хора на трудовия пазар и с доброволния характер на тяхното участие. Предишни председателства, като немското, например, дадоха началото на Европейския алианс за равенство. Чешкото и унгарското председателство пък работеха по различни демографски аспекти на развитието в Европа. Европейския съвет по наша инициатива прие заключения, свързани с по-доброто сътрудничество между институциите във връзка с социалната политика, политиката на заетостта и економическата политика. Надяваме се, че ще има по-добър и по-систематичен обмен на информация между различните институции, което пък ще доведе до изготвянето на стратегически документи в социалната политика, за да може практическия опит на държавите членки да се използва максимално добре. По инициатива на председателството съвета прие заключения, в които се казва, че застаряването е възможно за трудовия пазар. И трябва да се отдели по-голямо внимание на положителните аспекти тук. Силата економика, знаете, че създава проблеми. Може да се справим с тях, когато включим повече млади хора и възрастни хора. В момента приоритета за Европа е възстановяването на економическия растеж. То отново може да стане чрез интеграция на трудовите пазари. Демографските промени се осъществяват много бавно, но кумулативният ефект от тях може да бъде потресаващ. Така че няма време за губене. Трябва да укрепим семейния и професионалния живот, възможността за тяхното съчетаване. Трябва да отчетем факта, че хората живеят по-дълго. Трябва да използваме ценностите, на които е стъпила Европейската общност. Госпожи и господа, Спасявайки Европа от економическата криза, нека да не забравяме всъщност какво представлява Европа. Благодаря. Благодаря, господин министр, за любезните бележки и въведението към тази ценна дискусия, която се отнася до а, темата, която бе разгледана преди това. господин Бузък, господин министър, членове на националните парламенти, дами и господа, за мен е удоволствие да съм тук за дискутиране на две теми, които са от фундаментално значение за бъдещето на нашето общество – социалното сближаване и демографската промяна. Те са още по-важни в днешният момент на социално-економическа криза. Демографията на Европа се променя. Нашето население застарява, ръждаемостта спада в много държави членки, а броя на европейци на активна възраст ще спадне още повече от е, идната година. Това е голямо предизвикателство, но а, то може да бъде преодоляно. През октомври 2006 Европейската комисия излезе със съобщение, в което се дадаха потенциални отговори на демографските промени, но продължаващата економическа криза и пораженията на обществените финанси, които тя донесе, ограничават тези усилия. Ние се, сега сме на път към възстановяване и въпреки тези трудни времена препотвърждаваме ангажимента си към стратегията Европа 2020. Тя признава, че економическият успех и просперитет на Европа зависят не само на краткосрочни а, фактори, като конкурентно способност, но и на дългосрочни, като качеството на нашия човешки а, капитал, ефикасното използване на околната среда и социалната кохезия. Зависи също и от това как ще подходим към предизвикателствата на демографската промяна и най-вече застаряването. Целите са да се стигне степен на заетост на 75% на хората между 20 и 60 годишна възраст и да се изведат 20 милиона души до 2020 година от състоянието на бедност. Постигането на тези цели и запазването на солидарността между поколенията няма да е възможно, ако по-възрастните хора в обществото не играят активна роля. В 2010 година само 26,3% от хората на между 55 и 65 годишна възраст са били а, заети. Това са 8,8% повече от 2001. Така че означава, че вече е бил направен напредък, но трябва да се направи още по-голям. Ние сме още далеч от из изискването за 65 годишни за пенсиониране. През 2009 година большинството от хората напускащи пазара на труда са били на 61 година и 4 месеца. Поставя се уважени, ударени извинете, за реформиране на пенсионната реформа. И това бе представено миналата година. Фокусът е публичните финанси да са устойчиви, особено като се поиска от държавите членки а, да се да ограничат схемите на ранно пенсиониране и всичко това да е свързано с повишената продължителност на живота, която е една добра новина. Но искаме да гарантираме пенсионни системи с добри пенсии, което да намали бедността, а също така и да се възползваме и от продължител... по-голямата продължителност на живота, която да доведе по-дълга активност. И нека кажа също, че сама по себе си пенсионната реформа няма да се справи с предизвикателствата. Хората с това, че се оттеглят от работа по-късно, не означава, а, че ще се решат проблемите. Трябва също да се подобрят възможностите а, за работа на възрастните хора. Сега очакваме бялата книга за пенсионирането, която и очакваме да видим какви ще са ползите от така нареченото активно старене, което ще даде възможност на хората да продължат по-дълго време да живеят независимо и да са активни в обществото. Активното устаряване не е ефемизъм, т.е. лишаване на хората от а, възможността да са пенсионери, а едно по-добро общество за хората от всички възрасти. Дами и господа, до година ще направим големи усилия а, в рамките на годината на активното стараене. През 2012 година, европейс, тази европейска година, ще изтъкне възможностите, които се дават на възрастните хора – да се насърчат условията, по-добри условия за работа и на младите, и на старите, полза на обществото. Една друга област, която е, изисква спешност, е растящото неравенство в Европа. В цяла Европа сме свидетели на последиците от неравенството. Много хора са загубили иллюзиите, вече са отлъчени от економиката и активния живот. Неравенството и отчуждението подкопават социалното сближаване в Европа и целият европейски социален модел. От економична гледна точка това пречи и на устойчивият ръст. Тези рани не могат да бъдат лекувани без една по един по-включващ подход. Трябва много внимателно да разгледаме как стоят нещата в текущия период. На първо място има постоянни географски нерав... неравноправия между отделни региони. Не се използват достатъчно степен потенциала на периферните а, региони, което води до дисбаланс и социално напрежение, разход... а, разлики в а, доходите а, между северна и юга но тези разлики и тези разлики продължават да са огромни. В регионален контекст винаги се обръща внимание на демографията, но като че ли липсват активни действия за справяне с това предизвикателство. И именно кохезионната политика е тази, която ще подходи най-правилно към въпроса в контекста на устойчивото развитие. Твърде често демографските проблеми създават проблем, са по-скоро проблем, отколкото а, възможности и потенциал. А това трябва да се промени. Второ, трябва да подходим сериозно към животрептущия въпрос за безработицата сред младите хора. Въпросът за техните умения да се включат в пазара на труда. Дори днес хиляди а, фирми просто имат вакансии, защото не могат да намерят подходящи хора. Ако ние не променим това, ще продължава да има недостиг на квалифицирани работници, което още повече ще снижи нивото на заетостта в бъдеще. И третото, на което искам да се спра, е миграцията. Европа трябва да има една по-целева политика по отношение на миграцията, но базирана на уменията. Е, тенденциите на пазара на труда, е, тяхното анализиране ще бъдат първата степен, е, първата стъпка. Трябва да се дадем статут на признаване на високо квалифицирани иммигранти, които идват в Европа. И не на последно място да ускорим активната образователна политика, за да дадем възможност на мигрантите и техните наследници да се включат в пазара на труда. Уважаеми членове на парламента, Европа 2020 признава, че трябва да гарантираме социална и териториална кохезия, така че да се споделят от всички ползите от заетостта. Целите са образование, намаляване на бедността, образование, заетост. Ком... в едно свое изследване комисията установява, че приоритет за бъдещето е подобряване на системите за социална закрила, за да защитим най-уязвимите в обществото. Това означава, че тези, които куват политиката, трябва да вземат предвид провеждането на справедливи мерки – за да се сподели бремето на кризата. Комисията също призовава държавите членки да стабилизират ролята на мрежите за социална закрила в собствените си страни, а това може да стане посредством силна координация на политиките и координиране и сътрудничество между всички заинтересовани. Аз разчитам много на вашата силна подкрепа. Благодаря за вниманието. Uh, you, Благодаря ви, господин комисар. Uh, Много ви благодаря. Сега ще открия нашата дискусия с първия оратор, който се записал в списъка, представител на португалския парламент. Господин Нуньо Филипе Матиас, имате думата. Благодаря, господин председател на Европейския парламент. Уважаеми господин министр, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. На първо място бих искал да приветствам тази инициатива. Действително, сега е моментът за нея. Трябва да проявим кораж и да я отчетем в дневния ред на общността. на днешната среща говорим и за солидарност. Това е актуално за европейския проект, защото идва момента на оценка и осмислене отново на ценностите, на които почива Европейския съюз. Нужно е да ги отстояваме, ако искаме да проявим новаторски подход и да постигнем допълнителни ползи от този проект. Централното в моето слово е това, че векове наред Европа е била нещо като морския фар за останалия свят. Най-малкото предвид и на устойчивостта, която постигаме чрез своите системи и конкурентоспособност. Сега сме във време на криза. Конкуренцията се засилва все повече. Необходимо е да осигурим растеж, който подкрепя основните ценности, които изповядваме. И след като сме стигнали на този кръстопът, нека да изтъкна необходимостта от това от една страна да генерираме богатство, но от друга страна да мислим и за социалния сектор. Неефективността при економически растеж е, подкопава нашите социални ценности. А, тези ценности трябва да останат да присъстват в бъдещия социален модел. Следователно, необходими са конкретни действия. На първо място, политическите лидери трябва да се насочат върху потребностите на следващите поколения, а не на следващите избори. На второ място, политиките на общността трябва да бъдат по-гъвкави, да се търсят съответните финансови инструменти за действия, които ще доведат до истински растеж. И още един централен елемент тук. Необходим ни е истински европейски социален модел, който да е обърнат към потребностите на поколенията. И по-нататък е, ние, като европейци, в различните части на континента, трябва да продължим да отстояваме европейските ценности. Така ще генерираме и съответния модел, който ще доведе до устойчивост. Нека да си даваме сметка, че има различни модели на развитие, с които трябва да се справяме. И ако трябва да отстояваме социалното сближаване, нека не забравяме и ценностите на нашата цивилизация. E, Председателят, благодаря ви за вашето изказване. Следващият е, оратор е представител представител на Френския сенат Жан-Луи Лоран. Заповядайте. Господин председател, дами и господа, вчера проведохме заседание, а също и днес. И на тези заседания говорим за социалните последици от демографското развитие в Европа. На първо място излизат негативните последици, които отчитаме. В Европейския съюз много от държавите членки са изправени пред негативните последствия от глобализацията, финансовата криза, кризата с държавния дълг. Всичко това води и до бедност, за която бяхме забравили и смятахме, че сме я преодолели след 1945 година. Нека да се върнем към въжделенията на първоочредителите на общността. Една от техните цели беше просперитета. Днес имаме големи общности мигранти, и говорим за вероятността от застаряване на населението, някои от мигрантите ще се върнат към своите страни. Стремим се да подобрим и качеството на живота на европейските граждани, като се срещаме с все по-големи затруднения, по-специално проблеми в здравеопазването. Аз не казвам, че следва да се откажем от е, своите добри намерения. Трябва да продължим да отстояваме доброто качество на живот в Европа и тук достъпът до здравеопазване е особено важен в Европейския съюз. Говорим за признаване на дипломите за медицинско образование, което ще подпомогне сътрудничеството и така ще преодолеем сериозния недостиг на кадри в медицинската сфера. Внасяме и яснота в нормативната рамка в Европейския съюз за оказване на социални услуги. Тук Европейския съюз може да изиграе важна роля. Като не искам да влизам в конфликт с комисаря Барние. Публичната администрация също има своята роля. Общия пазар изпитва негативните последици от кризата. Изникват множество проблеми и в това направление можем да действаме, за да си върнем доверието на гражданите. Знаем, че във времето възникват различни кризи, но по-важното е да решим как да ги преодолеем. Тук можем да помислим повече за образование и квалификация. Благодаря. Председателя. Благодаря ви за изказването. Следвам списъка и сега ще дам думата на маршала на Полския сенат, господин Пълшевич. Благодаря, господин председател. Ще дам думата на полски депутат госпожа Яловечка. Благодаря. В своето изказване комисарят подчерта, че Една от възможностите при сегашната криза може да е човешки капитал, човешките ресурси. И аз съм убедена, че това е най-голямата стойност, с която разполага Европа. Вижте какво става света. Света бе променен от европейци. Но в Европа имаме много фирми, които а, идват от а, Китай и САЩ Необходимо е ново мислене. Според мен това е важен сигнал. Потенциала на човешкия ресурс е нещо, с което Европа може да се конкурира с други части на света. Говорим и за бъдещето на Европейския социален фонд. Обезпокоена съм от това, което чувам, а именно, че Европейския социален фонд ще се ползва за борба с бедността, а не за целите на подобряване на квалификацията на специалистите на работните им места. Безпокоя се и за това, че говорим и за мобилността. Вчера изтъкнахме факта, че хората трябва да преодоляват твърде много бариери. Тук в Европейския парламент преодоляваме тези препятствия бавно, и като че ли европейците не са готови да се възползват от а, възможностите за мобилност. Само 2% са тези от гражданите, които активно упражняват това право. И после предприемачеството. С какви инструменти разполагаме, за да го подкрепим? Те са непродуктивни. Младите поемат риска да търсят нови работни места – и днешно време, мисля си, че на национално и на европейско ниво нямаме инструменти, с които да подкрепяме активно създаването на малки и средни предприятия. Трябва да мислим как да подкрепим тези млади хора, които желаят да а, стартират своя фирма. Говорим и за подходящо отношение към семейството, а дали слушаме гласа на семейството, дали имаме подходящата комуникация за семействата. Често пъти казваме, нужни са ни такива и такива инструменти, но дали сме готови, желаем ли да чуем техните гласове, дали това са действителните потребности на семействата днес. Оставам с впечатлението, че се опитваме да прочистим а, собствената си а, устаряла и повредена къща. В време на криза е добре да чуем и гласа на бългийския министр на труда, който казва, че Европа трябва да прояви интерес към економическото управление. Dziękuję от 6 законодателни мерки в социалната сфера. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Анджей Галашевски от Полския Сейм. Благодаря, господин председател. Два дни говорим вече. Става ясно, че социалното положение и демографската ситуация в различните държави членки са различни. В някои страни, като Великобритания, например, средната възраст на заетите се влияе от а, млади емигранти, които нямат опит, но пък а, тру, а, лесно навлизат на пазара. Има от друга страна държави като Естония, където има сериозни проблеми с здравеопазването. Това означава, че възрастните хора могат да работят само до определена възраст и е много трудно те да бъдат наети на работа. Така че виждаме, че има два различни проблема. Какво е общото между тези две страни, Великобритания и Естония? Няма достатъчно работни места – Както за младите, така и за възрастните. Така че има структурна безработица. Основният проблем, според мен, е създаването на работните места. Едва когато се справим с него, трябва да вземем решение дали работните места да са насочени към младите или към по-възрастните. Има известна промяна, тъй като живеем по-дълго, възрастните хора, включително и аз самия, да сме по-активни, живеем активно по-дълго, а пък хората, които живеят активно са по-здрави, те нямат нужда да прибягват до медицински услуги толкова често – По-активното участие на възрастните хора на трудовия пазар е от полза както за самите хора, така и за националните бюджети. Затова имам предложение към господин комисаря. Нека да не създаваме европейски инструменти, които да са пригодени към всички държави. Трябва да има цял набор от инструменти, и държавите членки да решават кой от тях да използват. Нека да нямаме единна европейска стратегия, да има цял набор от предложения, които да могат да се използват както в Великобритания, така и в Естония. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Херман Декро от Белгийския парламент. А, добре. Тогава... Давам думата на господин Могле от Малтийския парламент в такъв случай. Благодаря, господин председател. Въпреки, че Малта няма голяма безработица, все още сме изправени пред предизвикателството на участието на различните хора на трудовия пазар и най-вече участието на жените, особено у нези жени, които са по-млади от 40 години. Повечето от решенията, които се предлагат са свързани с увеличаване на броя на детските градини. Моята страна отделя средства за създаването на такива центрове и на детски градини. Казах по отношение на изказването на сенатора Августин, че е важно да се види как да се намари бюрокрацията за работодателите, как да се справим с привличането на повече инвестиции в Европа, как трябва да се създадат нови работни места. Аз не съм съгласен с сенатора Агустин, че решението на проблемите на глобализацията се крие на местна почва. Някои страни не могат да се справят с трудностите на глобализацията сами. Трябва да променим мисленето си на европейско ниво, като насърчаваме най-добрите практики и подпомагаме младите хора, като им даваме възможност да останат на работа, да започнат работа преди това. Е, това оказва въздействие върху тяхното бъдеще. Разходите за производството, освен това, трябва да бъдат отчетени. В страни като Малта, големия процент от разходите за производство се пада на електроенергията, така че трябва да видим как можем да намалим разходите за електроенергия. Моята страна, например, 99% от енергията си получава от изкопаеми горива. Така че трябва да има повече инициативи за възобновяеми източници. Трябва да подпомогнем в тази връзка малките и средните предприятия, тъй като ако се използват възобновяеми източници, ще се намалят разходите за енергия. Вчера докладчика господин Ван Нистелрой говори за научната програма и за разходите свързани с научната програма и как различните региони и страни по програмите за конвергенция трябва да използват по-добре възможностите за средствата. Той каза, че ще има нещо като стълбица на отличния опит. Както знаем, най- добрата научна дейност се постига тогава, когато има необходимия капацитет, когато има обединение. Така че не би трябвало да забравяме по-изостаналите региони. Има страни, които са в преходен етап, които нямат необходимия капацитет да се справят поради традициите, поради това, че нямат особен опит във връзка с научната дейност, поради географското си положение, поради периферния характер на това географско положение – така че научните програми и иновациите могат да помогнат. Мисля, че регионите имат нужда от такава помощ. Европейските фондове трябва да бъдат насочени към онези региони, които да ни помогнат да създадем повече работни места. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа Калина Венелинова Крумова. Тя е депутат от Българския парламент. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. От името на българската делегация искам на първо място да благодаря за навременното организиране на междупарламентарна среща с основна тема социалната реформа растящата безработица, застаряващото население, ниската ръждаемост и спешната необходимост от трансформация на пенсионната система. Това са и основните акценти от случващото се в България днес. Естествено, трябва да подчертаем, че така създадената ситуация е следствие на дълги години бездействие и неглижиране на тези проблеми, което ги прави още по-трудно разрешими в момента. Въпреки това трябва да гледаме в бъдещето и да го направим приемливо както за нашите старини, така и за тези на нашите деца. Без съмнение една от необходимите стъпки за постигането на тази цел е повишаването на пенсионната възраст. Продължаващата финансово економическа криза в комбинация с преобладаващото възрастно население обославят адекватни мерки за подобряване на положението в България. Наясно сме, че този процес няма да бъде нито бърз, нито лесен и точно поради тази причина апелираме всички държави членки на Европейския съюз да споделят открито своя опит, практика и намерения в тази насока. Споделената добра практика би могла да бъде от полза на всяка една страна, в която тези промени първо предстоят този ред на мисли не може да не засегнем понятието солидарност, като тук обаче то трябва да бъде насочено към нашата страна в чисто обществен план. Хората в България днес имат нужда да знаят, че не са сами в една толкова комплицирана обстановка и че не само в България хората над 62-63 години все още се трудят и са активно работещи. Не на последно място, с гордост искам да подчертая, че тази седмица в българския парламент приемаме бюджет 2012 година. Въпреки осложнената финансова обстановка в цяла Европа и в световен мащаб, той е адекватен на това, което коментираме с вас тук вчера и днес, а именно инвестиции в областта на здравеопазването и образованието като стълбове за изграждане и поддържане на общество, което би се справило с подобна нова пенсионна реформа. Като заключение искам да подчертая, че мерките в национален мащаб трябва да срещнат подкрепата и на Европейския съюз и на Европейския парламент като върховни европейски институции, особено за страна като България, която е сред най-новите страни членки на Съюза. Благодаря ви. Сега ще помоля, ще поканя представител на Европейския парламент да говори. Благодаря много. Радвам се, че по време на полското председателство правим тази важна среща. която дава възможност на нашите полски приятели да се изкажат. И съм много доволна от всичко, което чувам тази сутрин. И се надявам, че това ще става. Такива срещи ще се провеждат по-често. У нас в Польша имаме не само демографски промени, имаме младежка безработица. И се радвам, че господин Андор е тук. Той отговаря за новата бяла книга. Сега стъпка по стъпка. Относно младежката безработица. 25 милиона са безработни, от които 5 милиона са млади хора. И разбира се, ако видите тези, как са, каква е разбивката, большинството са жени. И за това е много важно, че господин Барос направи ясно изявление по отношение на младежката безработица, защото на нея трябва да се обърне специално внимание. Защо? защото ние бяхме свидетели на арабската а, пролет. Аз присъствах на а, срещата арабски свят а, Средиземноморие и видях какви са проблемите. Но добрата новина за нас е, че а, а, и в а, Африка се вземат мерки срещу тази бомба с закъснител. По отношение на пенсионната реформа и това, което току-що колегата говоривше преди мен каза, не сме доволни от забаването на Бялата книга. Очаквахме я още преди ноември. А сега, ако не се постави на дневен ред тази пенсионна реформа, след 25 години положението ще е тежко. И за това призовавам комисията да гарантира, че Вивиан Редин, която отговаря за равенството на половете, ще обърне внимание в тази бяла книга да се сложи ударение върху така наречения джендър проблем или участието и на жените. По отношение на различните предизвикателства, искам да кажа ясно пред всички. Говорим за съвместяване на отговорностите в семейството между работа и семейство. Вчера слушах а, изказване на, в Берлин и чух някои много добри практики. А, стратегията, която се реализира е е, че имат е, най-много жени на, пазар, на трудовия пазар. Which means that they understood for, for Norway to survive. А, примера на Норвегия, макар и не членка на Европейския съюз, е полезен на жените. Наистина имат большинство на трудовия пазар, независимо, че има средно две деца в семейство. А, сега има една промяна в Европа. Какво означава тя? Не само економическа и финансова криза, но и морална криза. И ако виждате, ако знаете как гледат на нас европейските а, граждани, аз а, бях докладчик на иници... гражданската инициатива където се даде възможност на обикновени граждани да кажат своята дума посредством един нов инструмент. Но въпросът е дали третираме добре нашите граждани, имаме ли нужните контакти с тях. Говоря за нас, парламентаристите, колко тясен е този контакт, защото европейските граждани биха искали да чуят верен отговор – какво, какво ще е здравето ми утре? Каква ще е съдбата ми? Това са проблемите им. Дали утре могат да си купят хляб или чифтобувки за децата? Така че ние говорим за кохезия, демографски промени, но най-важното е а, да сме разумни. А, и за това смятам, че говорейки по тези въпроси, трябва да докажем, че сме отговорни във вземането на решенията. Всички знаят какво става в Европа и каква огромна тежест морална имаме ние. И е много важно какво правим, как го правим, защото ние носим отговорност за тези 500 милиона души. Благодаря на всички, благодаря на колегите. Благодаря. Благодарим на госпожа Гормай. Сега ще дам думата на госпожа Алена Гайдушкова от Чешки сенат. Благодаря, господин председател. Дами и господа, позволете да започна с един коментар от общ характер по темите днес. а След това ще се спра по-конкретно на проучванията, които подкрепят растежа. Ще започна с благодарност към полското председателство и избора на тази тема за нашата среща. Социално сближаване, европейски социален модел. Това са ключови аспекти от бъдещото развитие в Европа и по целия свят. Разбира се, виждаме, че държавите членки не отделят достатъчно внимание на тези въпроси. Аз съм присъствала на почти всички междупарламентарни срещи и днес съжалявам, че не виждам достатъчен брой делегати. Това като че ли отразява един общ проблем на Европа – ние в Чешката република изпитваме голям скептицизъм спрямо Европейския съюз. Почти ежедневно се заявява това. Когато се каже Европа, хората си мислят за пари от структурните фондове и бюрокрация, свързана с правилата. Хората не се сещат за Европа, която би могла да им помогне. Мисля, че Европа ще постигне успех само ако е обединена и тя ще постигне успех в този глобален свят. Длъжни сме да защитим нашия континент. Това е континент, на който се радваме на най-високи стандарти на живот. Убедена съм, че Едно такова виждане ще бъде привлекателно за европейските граждани. И по линия на социалното сближаване трябва да продължим да работим упорито, като убеждаваме хората, че това е кауза за всички ни. Оказва се, че държавите членки не споделят в пълна степен това разбиране. Един от преждеговорившите каза нещо във връзка с финансирането за научни изследвания. По линия на социалното сближаване трябва да търсим изближаване между регионите. Това е основен принцип на кохезионната политика. В Чешката република имаме конкретни примери за различни области, в които протичат научни изследвания, но те са концентрирани най-вече в прага най-добре развития регион. Има други региони, които не получават достатъчно финансиране по линия на Кохезионния фонд. И това е жалко, защото ако можем да подкрепим отличните учени и изследователи, те ще станат още по-добри в своята област, ще се конкурират по-добре на глобалния пазар и ще допринесат за растежа. Това е коментар по думите на господин Нисрой от вчера. Този проблем се споделя и от по-малките държави членки. Иска ми се да се случи следното през следващата година. Националните парламенти заедно с Европейския парламент да очертаят своето виждане за нова Европа. Правейки това, ще бъдем в състояние да предоставим възможност на нашите граждани за мир и просперитет. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Сега ще дам думата на господин Кевин Хопкинс от Камерата на общините Великобритания. Благодаря ви, господин председател. Нека първо да кажа, че много ми допадна из... изказването на господин Херкхай от Унгария относно социалните проблеми, които проистичат от безработицата. Учуден съм от проблема с безработицата на младите, но това е част от общия проблем. Тук чух и изненадващи послания предвид на последните ни срещи за това, че има ниска ръждаемост в някои страни. В Великобритания имаме обратния проблем. Населението расте с големи темпове, но имаме и голяма иммиграция от страни с ниска ръждаемост, където изпитват недостиг на млади специалисти. Те емигрират към Великобритания – където имаме сравнително висока безработица, но не твърде висока. Така че ние а, приемаме а, млади специалисти, които допринасят а, своята квалификация. И в страни, които приемат такива специалисти, каквато е нашата страна, извличаме а, ползи, но оказва се, че а, наши млади хора остават без работа. Трябва да мислим за стимули, за по-добра квалификация, по-добро образование на тези групи хора, които са недостатъчно квалифицирани, които остават без работа, защото техните работни места биват заети от специалисти от Източна Европа. Мисля си, че е, тези източноевропейци са цвета на, на тези общества от източна Европа и ако останат там, е, тези страни ще се превърнат в е, чудесни а, държави. Аз познавам много такива млади хора, а, говорят чудесен английски, иначе, знае се за нас, ние трудно говорим чужди езици. И това е част от целият проблем с безработицата. Ние няма да решим проблема с а, преместване на, на млади специалисти. Трябва да виждаме проблема в глобален аспект. Проблема няма да се реши и с бюджетни ограничения, и с финансови ограничения. Финансовите ограничения водят до по-висока безработица, по-низки постъпления от данъци повече социални обещетения и в крайна сметка сме в по-лошо положение. Едва ли това е разумният път напред? Качеството на живота пада в много държави членки. Вече не можем да се простираме на широко и трябва да помислим какво може да се направи. От една страна да съживим производството, от друга страна да пазим капацитета ако съчетаем тези две неща, бихме могли да възстановим растежа в економиката, да намалим безработицата, да повишим стандарта на живот. Как да го постигнем? Разбира се, това вече е друг въпрос. Сега нямаме достатъчно време да се спрем на него. Това, което казвам сега е, че имаме дефлация. Европейския съюз и най-добре развитите страни тук сега са маниачени от тази дефлация, вместо да предприемат нови економически мерки. В началото на 30-те години на миналия век много от държавите реализираха бюджетни економии, насърчиха своята заетост и постепенно започнаха да се възстановяват. Искам да кажа, че ние някак си повтаряме грешките от миналото с това, което правим сега ако искаме една, един разумен социален модел и кохезионна политика, трябва да променим подхода си към економическото управление, така че той да е обърнат към интересите на обществото, а не единствено към пазара. Пазарите станаха много модерни през последните 30 години, но начина по който управляваме своите економики в условията на пазарна економика – ние постигахме успехи, като осигурихме пълна заетост за всички хора. Към това трябва да се стремим, да се върнем към подхода с интервенциите, а да не оставаме пазарите да налагат своите ограничения. Благодаря. Много благодаря. Сега бих искал да дам думата на госпожа Едит Бауер. Благодаря, господин председател. В началото, нека да кажа колко благодарна съм на полското председателство за това, че включи въпроси с социален характер в дневния ред. Оставам с впечатлението, че последната година в тази пленарна зала обсъдихме по-малко социални проблеми, отколкото последните два дни. Защо? Защото говорим най-вече за економическата криза и за намирането на изход от кризата. Много често не можем да разберем, че съществува и социална криза, и криза на ценностите. Тези кризи са много по-страшни или поне толкова по-страшни, колкото економическата по своите последици. Чух какво каза комисаря, виждам, че е направена диагностика на проблема. Много често знаем какво трябва да се направи, но как то трябва да се направи е друг въпрос. Времето тече и все повече и повече ставаме свидетели на тези разлики в развитието на държавите членки. Съответно, трудно ще се намери едно решение на всички проблеми. По отношение на демографските предизвикателства, нека да цитирам един пример. Тук в Европейския парламент разполагаме с много малко средства, за да подобрим раждаемостта. Едно от тях беше законодателството по отношение на отпуска по майчинство. Новините, които идват от съвета, показват, че предложението на парламента няма да се приеме. С други думи, в съвета това предложение общо взето се е провалило. Съответно, виждате, че е много трудно да се определи минимален прак на решенията, на стандартите за държавите членки. И европейските институции просто нямат компетентност в социалната сфера. Аз е, използвах синята карта и нека да задам съответно един въпрос. Какво се случва с законодателството в областта на отпуска по майчинство? момента? Ще се върне ли то при нас от комисията в нова форма? Въобще какво ще стане с него? Що се отнася до активното устаряване, това е проблем, който дори и да не е толкова наболял днес, утре ще ни създаде сериозни трудности комисаря каза, че само 47% от групата от населението над 50 години участва на трудовия пазар. Сред жените процента е още по-малък 37%. Да не забравяме, че жените остаряват като че ли по-бързо, тъй като са изправени пред различни трудности, Много често вече на дълго и на широко обсъждани въпроси трябва да се повдигнат отново, ако дискусията не е довела до резултати. Тук говоря за правата и равенството между мъжете и жените. Още нещо битката с бедността. Тъй като в стратегията ЕС 2020 сме поставили целта да се намали броя на бедните с 20 милиона, трябва да кажа, че броя на бедните се е увеличил с поне още 20 милиона и много деца вече са бедни. Изключително голям проблем е това. Защо? Защото бедните деца няма да придобият умения, няма да получат образование. Беше споменато, че все повече и повече се увеличават разминаванията в развитието на различните слоеве от обществото. Един историк веднъж заяви, че разликите в економическото и социалното развитие не са чак толкова големи, но дори и малките водят до кървави войни. Как може да се справим с тези проблеми? След като знаем, че може да се поредят сериозни социални търкания и социално напрежение. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Яна Том от Естонския парламент. Заповядайте, госпожо. Е, е. Благодаря. Трябва да призная, че започвам да се притеснявам все повече и повече. Може би вчера проявих а, е, малко по-голяма емоционалност от необходимото. Днес може би това се случи отново. Не трябва да смятате, че Естония е в такова тежко положение. Всъщност господин Бузък наскоро дойде при нас в естонския парламент и ни поздрави и ние много се зарадвахме от това проздравление. Често се казва, че чашата е наполовина пълна или празна. Моята определено е наполовина пълна. Ние сме направили много вече. Спрямо предварително начертаните цели. Например, нашата система на родителски отпуск е много добре развита. Нашите млади майки получават 16 месеца отпуска е 16 месеца и се получава пълната заплата за този период. Имаме програми с цел интеграция на възрастните хора на трудовия пазар. Вдигнали ли сме възрастта за пенсия? Много често нашите мъже е, всъщност е, умират още докато е, се трудят, защото не доживяват достатъчно за да се пенсионират. Нашия финансов министр заслужава награда за проведената политика, тъй като ние сме едни от най-добре справящите се в Европа, въпреки трудностите. Отново се връщам на принципа на чашата. Нашето най-голямо семейство с 16 деца – наскоро се премести в Великобритания. Господин Хопкинс каза, че в Великобритания нещата не са розови, но вероятно са по-добри, отколкото в Естония, след като това голямо семейство се е преместило в тази страна. Имаме други програми за лекари, които са готови да отидат в райони, в които няма достатъчно лекари. Ние може да платим 50 000 евро на година за тези хора, стигате да останат в тези райони. В Финландия обаче един добър лекар печели тези пари за 3 месеца. Така че правим програми, но те не са всемогъщи. По отношение на кохезионната политика, би трябвало да се погрижим средствата от фондовете да са равнопоставено разпределени. Чашата никога няма да е пълна на 100%. Винаги има проблеми. Новите страни имат финансови проблеми, старите страни имат проблеми с ръждаемостта. Утре ние също ще приемем нашия бюджет. Аз като заместник председател на Комисията по социални въпроси ще трябва да приема бюджета, макар че той не ми харесва особено. Трябва Европа да излезе от кризата с някакви мерки. Не ми харесват тези мерки, но ще трябва да ги приема. Нека да подчертая обаче, че всичко си има цена и за много държави членки цената вече е твърде висока. И когато говорим за сплотеност и за солидарност, трябва да сме откровени в тази връзка. Благодаря. И сега давам думата на господин Лайош Миле от Унгарския парламент. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Тези два дни обсъдихме много теми, и по всяка една от тях, независимо дали става въпрос за конкретните демографски тенденции, за миграцията, за мястото на жените на трудовия пазар, за младите хора, за възрастните хора, винаги имаше една обща линия. Всеки се притеснява относно устойчивостта на европейския модел, устойчивостта на ценностите – всеки се притеснява за това дали модела на благосостоянието е изправен пред криза или не. Бих искал да поговоря малко повече по някои от темите, които засегнахме. Когато говорим за положението на жените на трудовия пазар, трябва да разберем, че много често, когато трябва жените да избират между кариера или между личен живот, нещата не са лесни. И съответно, една от а, често вижданите последици е жените да раждат много късно. Това е лесен изход, но пък виждате, че се плаща демографска цена. Ние не можем да разрешим проблема лесно и съответно кризата ще продължава да се появява и за в бъдеще. Нека да дам един друг пример, свързан с още една дилема между младите хора и възрастните. И в Унгария знаем, че образователната система е в криза учителската професия не е привлекателна. Няма сега да говоря надълго на широко тук по темата. Говори се за това, че младите хора трябва да следват пътя на кариерата и да избират различни професии. Как обаче те да изберат една конкретна професия, ако там възнаграждението не е достатъчно високо. В учителската професия, ако дадем на младите по-високи заплати, старите учители ще кажат, че ги облагодетелстваме и те са привилегировани, говоря за младите, а пък възрастните работят от десетки години и не получават същото възнаграждение как съответно да намалим напрежението. В началото говорих за съдбата на европейския модел. Нека да обърнем внимание на факта, че не само Европа се развива, но и останалия свят. Чуваме за инициативи, свързани с Евразийския съюз. Не знам какво ще се случи там. Вероятно, в неговата основа ще залегнат руски ценности, но ние така или иначе ще имаме конкуренти и въобще картината на бъдещето няма да е еднородна, няма да е същата. Нека да разберем, че има нови участници и ще има нови участници на трудовия пазар и проблема ще трябва да се свежда и до отчитането на тяхното съществуване. Давам думата на члена на Европейския парламент от е, Полша. Благодаря. Днешната ни среща и обмяна на възгледи по социалната кохезия и демографията – и устойчивото развитие се случва в даден контекст, тъй като на 8 и 9 декември ще се проведе среща на върха на съвета, където ще се обсъдят е, въпросите на кризата и възможните е, решения за излизане от кризата. Мерки, които се отнасят до бъдещето на еврозоната, бюджетите на тези държави членки – така че да не бъде създаден заплаха за нашата финансова сплотеност. Винаги сме изкушени кога да урязваме финанси и тогава се получава и социално урязване. Днес, когато придаваме голямо значение на социалното сближаване, е от изключително важност да придадем необходимата значимост точно на този проблем. Как най-добре да поднесеш възгледите си от името на дадена държава членка? Аз в своите обществени качества също съм бил участник в дискусии по тези въпроси. И са, ми е, питали, са ме питали какви са целите на политиката, къде стои човека, към кого е обърната политиката, дали е към хората или не е към тях. Така че смятам, че трябва да сме много чувствителни към това предаване на съобщение или самото общуване, комуникации. Говори се за кризата, но аз мисля, че последиците от всичко това ще са отразят върху стандарта на живот на, на европейските граждани. Защо го казвам? не Неодавнашен дебат по бюджета за 2012 година завърши с един компромис. Държавите членки решиха да не заделят цялата сума, която са били предвидили и да има намалявания. Къде са те? Да, и в социалната сфера включително. Защо и там? Мисля, че е много важно да отбележим е, това в нашата парламентарна дискусия днес. И комисаря, и е, министри подчертаха, важността на проекта, който озаглавихме Европейска стратегия 2020, Европа 2020. Това, което ми хареса в това представяне, бе фактът, че се отклонихме от едно рутинно представяне на въпроса за това каква ще бъде Европа Едно от е, важните измерения е снижаване на социалното изключване и мисля, че трябва да продължим в тази посока, тъй като 50% от младите хора не завършват е, училище, не, не, не получават диплома за завършено образование. Какви са шансовете им тогава за бъдеще, когато 50% от тях не са завършили дори основно средно образование? те а, са в това положение, тъй като са живяли в а, една неблагоприятна среда. А, сега един въпрос към комисаря. В момента сме изкушени така от този прекрасен проект Европа 2020, където социалното изключване и борбата с социалното изключване ще бъде един от приоритетите. И е един от приоритетите. Това е сега по отношение на достъп до университетно, една дигитална Европа, това са елементите на този проект. Но дали няма опасност поради кризата това да бъде заличено от програмата? А и в рамките на сътрудничеството ни с комисията по предложение на комисаря Барние, тук той говори за средните и малки предприятия и каза, че до 2020 година трябва да възстановим 20 милиона работни места. Но имаме ли тези инструменти, които да служат на целите за повишаване на заетостта? Ще можем ли, ще имаме ли е, инструментите да се борим срещу социалното изключване? Да, отлично предложение за изграждане на социални кооперации. Чудесна идея, но как да подкрепим тези хора или тези работодатели финансово, за да могат да открият тези социални кооперативи? И как ще се развиват те по-нататъка? Е, тук чухме как се прави това в Полша – може би можем да стимулираме хората, като им предложим а, не пари, т.е. образно казано, вместо да им дадем самата риба на готово, да им дадем тъкамите да си я Трябва да направим всичко по силите си, така че нашите дейности да бъдат от полза на обществото. Благодаря много. И сега ще дам думата на господин Самуно от португалският парламент. Господин председател на Европейския парламент, господин комисар, колеги, преди да се спра на основния въпрос, един малък коментар. Именно, че тези два дни показаха, че давайки възможност да се изкажат представители на националните парламенти, бе много важно, защото виждаме плурал, многообразието на положението и чуваме а, споделен опит и възможни отговори. Сега по основния въпрос, който искам да повдигна. През тези два дни се концентрирахме върху обсъждане на политики за интегриране на младите хора на пазара на труда, активното остаряване, майчинството, съвместяване на семейни трудов живот, т.е. европейския социален модел да бъде запазен. А запазването му се нуждае от финансиране. И т.е. са значими економически ресурси. И за да го наложим, ние как да го финансираме? Например, Комисията по социални въпроси за етост предложи промени в кодекса на труда, увеличаване, удължаване на работното време, но разбира се, подобряване на условията на труда. Бяха урязани разходи за здравеопазването и образованието, които са от жизнено значение за всички както и за младите, така и за активното старение. Тоест виждаме едно противоречие между това, което искаме да покрепим и това, което става. Тоест запазването на европейския модел се различава от това, което наблюдаваме като ежедневна практика. Все по-голямо и по-голямо урязване на бюджетите. Това означава, че Европа трябва да си направи един последен избор. Искаме ли този социален модел на Европа с принципите на цивилизацията, които го вдъхновяват като такъв, да остане в е, сила? Имайки проблемите с ръждаемостта, как ще осигурим а, е, средства, докато европейската економика се възстанови? Как можем да, да го запазим този модел, с какво да го финансираме. По мое мнение е важно той да бъде съхранен сега и в бъдеще. И това, което трябва да сторим е да приемем политически опции, то бързо и не ясно, т.е. спешна нужда от политически решения. Европейския парламент, а тук и комисаря, трябва да получи увереност за това. Благодаря, благодаря много. Сега ще дам думата на господин Ласло Андор, комисаря. Uh, Уважаеми депутати, дами и господа, трябва да се извиня за това, че ще дам съвсем кратък отговор. Заседанието се оказа по-дълго от предвиденето. Аз трябва да отида да закрия друга конференция, която се отнася до неравенството. Това, което чух тук, ме обнадеждава. Например, думите на госпожа Бауер подчерта колко е важно да се справим с неравенството при сегашната ситуация в Европа, вместо да оставяме тези въпроси в ръцете на пазарите и на политиците без да се отделя необходимото внимание на социалното измерение. И мисля си, че с стратегията Европа 2020 имаме подходящото средство в ръцете си. Целта е ясна. Необходими са инициативи. Не само да поддържаме европейски социален модел, но и да го заздравим, като увеличим заедостта и намалим бедността. Проблемът е, че в момента сме изправени и пред кризата с държавния дълг в Европа и очакваме да проистекат важни решения в края на тази седмица. На финансовата криза трябва да се гледа и като на начин, който ще ни даде възможност да отключим нов потенциал в нашите държави като запазим и кохезията в социалния модел на Европа. Тук проблемът не се свежда единствено до валутата, до еврото, но по същество проблемът е обвързан и с европейския социален модел. Трябва да изберем подходящите инструменти и това ще направи Европейския съвет. Слушах внимателно думите на а, оратора от Великобритания за дефлацията в Европа и за това, че някои държави са вманиачени в тази посока. Мисля, че това не се отнася до Европейския съюз като цяло. Може би се отнася до някои по-големи държави членки, най-голямата. Тя се е впуснала в тази посока, дефлацията, и в момента не разполага с подходящ отговор на економическата криза. Нека да изчакаме този уикенд и мисля си, че ни очакват нови беди, вместо да разрешим кризата. Ясно е, че ни трябва дисциплина, бюджетни ограничения, но това няма да разреши кризата. Трябва ни и по-високо ниво на солидарност, по-добра координация между европейските институции и комисията следва да играе силна роля тук. От тази дискусия става ясно, че следва да направим повече, за да разясним какво се крие зад многогодишното финансово предложение и ролята на структурираните финанси. Същото се отнася и до Европейски социален фонд. Факт е, че предлагаме този прак от 20% за мерки за социално включване – не означава, че това са пасивни мерки за подкрепа, това са мерки за приобщаване. Например, приобщаване на хора с увреждане на пазара на труда, мерки насрочени към а, а, ромските общности, така че те да се справят с определени препятствия. Предвиждаме и подкрепа за образованието на такива а, групи от хора в уязвимо положение – това трябва да се направи и в бъдеще по отношение на трудовата пригодност на възрастните хора, защото то се отнася и до капацитета на европейската економика. Имаме и допълнителни инструменти за подкрепа на предприемачеството. Те работят в Польша, например финансовия механизъм прогрес за микрофинансите – има и други източници от структурните фондове, например е, ERDF и програмата Джереми, чрез които подкрепяме предприемачеството, като целта там е, разбира се, да се разкриват работни места и най-вече места за младите. Както тук се посочи, Проблемът с младежката безработица се оказва особено тежък по-настоящем. Дами и господа, бих могъл да продължа с своето изявление и да говоря и по други въпроси, например пенсиите. Предстои да излезе нашата бяла книга и това бе засегнато от госпожа Гормай. Но позволете да спра до тук ще направя всичко, което зависи от мен, за да продължа това сътрудничество с останалите европейски институции. Очаквам с нетърпение и бъдещите наши срещи. Председателят. Благодаря, господин комисар. Бих искал да благодаря на всички членове на националните парламенти и на европейските депутати за активното участие в това обсъждане. Сега ще дам думата на министър Владислав Кошенек Камиш, министър на труда и социалната политика на Република Полша. Благодаря, господин председател. Позволете да благодаря на всички ви за бележките и коментарите в този дебат. Благодаря ви, че организирахте това обсъждане. Организирахме го съвместно с полското председателство и с полския парламент, като основната ни тема бе социалното сближаване и демографските тенденции в Европа. Радвам се, че чух думите на господин Бауър във връзка с отпуска по майчество. Полското председателство отдава голямо значение на съчетаването на семейните отговорности и отговорностите на работно място при жените. Бихме искали да се въведат и подходящи правни инструменти в тази област. На 21 октомври в Краков полското председателство организира обсъждане – на което участваха социалните министри и дебатът бе насочен към обмен на добри практики в областта на отпуско майчество. Като резултат от този дебат, полското председателство участва в дебата по време на пленарното заседание на Европейския парламент и там представихме нашето виждане а именно съветът не приема 21 седмици а, отпуск по бащинство или майчинство. Оказва се от а, дебата в Европейския парламент, че може да се прояви гъвкавост по този въпрос. И това е в основата на подготовката на проекта на доклад за напредъка, който ще се приеме на 21 декември от съвета. Мисля, че държавите членки желаят да продължат да работят по директивата за майчеството и да продължат конструктивния си диалог с Европейския парламент. Няма съмнение, откритостта на съвета към Европейския парламент в този депат зависи и от гъвкавостта на Европейския парламент. Много от вас говориха за увеличаване на възрастта за пенсиониране. Сега оптималният вариант би бил да имаме такава държавна политика, която от една страна е насочена към пазара на труда и неговите потребности и повишаване на нивото на заетостта, но от друга страна следва да насочим вниманието си и към а, възможно най-висока пенсионна възраст. Тоест задължително пенсиониране плюс възможно за ранно пенсиониране. Както и да мислим за дела на възрастните хора, които са в пенсионна възраст, но продължават да бъдат активни на пазара на труда. Отдаваме значение на демографското положение и последиците от економическата криза върху социалния сектор. Всичко това изникна в дискусията. Готвим се да предадем председателството на датчаните и предвид на нашата бяла книга това ще бъде отразено. Предполагам, това ще бъде приоритет за датското председателство. Що се отнася до въпроса за заедостта на младите и възрастните, за да постигнем целите на стратегията Европа 2020, както много от вас посочиха, 75% на заетост към 2020 година. За да постигнем тази цел, трябва да увеличим заетостта сред младите и сред по-възрастните. Няма такова нещо, че възрастните отнемат работата на младите. И гостин Огостин правилно отбеляза, че не бива да се мисли за война между поколенията. Съгласен съм, вместо за война трябва да мислим за пакт за пълна заетост. И господин Говалевски посочи, че трябва да се постараем да разкрием повече работни места. Дами и господа, работните места за младите хора бяха обсъдени и на последния съвет на министрите ние знаем, че сме отговорни за тези млади хора. Тук е нужно повече сътрудничество между държавите членки по тези въпроси. Говорихме много за солидарността и за солидарност между поколенията. Каза се, че солидарността не е еднопосочна, тя протича в двете посоки, от младите към възрастните и обратно. Това е едно важно послание, с което си тръгваме от днешния дебат. Говорихме и за възможностите на Европейския социален фонд. Госпожа Язовецка от Европейския парламент посочи а, този въпрос, а именно необходимостта да се проследяват резултатите от Европейския социален фонд, нуждата от проследяване на ефикасността от тези средства. В заключение, позволете да ви благодаря още веднъж. Благодаря на вас, депутати от националните парламенти и на вас, европейски депутати, за вашето участие в, в дебата от португалския парламент казаха, че а, отговорните политици не мислят за предстоящите избори, а за следващите поколения. И мисля, че тук и в националните парламенти има много такива политици. Благодаря ви. Благодаря. Сега искам да дам думата на господин Ежи Бузък, председател на Европейския парламент. Той ще закрие нашата среща. Благодаря. Не искам да повтарям вече казаното. Темата е изключително актуална. Естествено, че искаме да намерим изход от кризата. Надълго на широко обсъдихме теми като безработицата сред младите, стратегията ЕС 2020 година, вътрешната миграция, която не решава нашите европейски проблеми. Тя може да помогне на една държава членка, но може да е пагубна за друга държава членка. Външната миграция, проблем с който живеем вече 40 или 50 години. Знаем, че не е лесен този проблем. Не е лесно да се решат проблемите и на емигрантите. Въпроси като сътрудничеството между регионите и градовете, въпросите за социалното сближаване също бяха повдигнати. Това не са нови проблеми. От дълго време говорим по тях и ако трябва да се огранича по някакъв начин в заключителното си слово, бих говорил за три неща. На първо място, искаме ли да запазим социалния модел в Европа? До каква степен той може да се промени? И до каква степен поколенията, които са въвели този модел, могат да продължат да съществуват в контекста на един нов модел? Има държави на нашия континент, които имат много стабилен и силен социален модел, в същото време има много е, имат тези страни много е, нисък бюджетен дефицит. Не искам да ги споменавам конкретно, но има такива. Мисля, че можем да защитим нашия социален модел, но това може да стане само ако се поеме по-голяма отговорност в рамките на отделните държави членки. Социалният модел всъщност е бъдещето. Другите два въпроса, които стават все по-важни, всъщност се появиха и станаха още по-актуални в контекста на кризата. Възрастните хора и пенсионирането, как да се даде работа на хора, които са по-възрастни от 50, 60, дори и 70 е, години. Ако са здрави, защо не? За щастие, продължителността на живота на планетата се увеличава, така че можем да постигнем растеж, ако ангажираме на трудовия пазар възрастните хора. Кой трябва да работи за насърчаването на тези процеси? Местните, регионалните власти – Другата страна на монетата е ръждаемостта. Ръждаемостта беше важна и преди 20 години, но днес важността се е отвоила и отруила. Помощта за семействата, съчетаването на семейния и професионалния живот, всички тези трудности няма да бъдат решени, ако не поработим комплексно по тях – трябва да включим бащите в възпитанието на децата. Много проста идея, но много трудна за приложение на практика. От гледна точка на природата, мъжете са различно устроени, но що се отнася до задълженията, би трябвало те да се поемат по-равно. Ако не отделим достатъчно време на проблема с отглеждането на децата, ще загубим 50-60-70% от нашето население, тъй като жените не могат да се справят сами с отглеждането винаги и да съчетават две отделни дейности през цялото време. Въпреки кризата и въпреки това, че края и не се вижда, би трябвало да обърнем повече внимание на социалните теми, на ръждаемостта, на застаряващото поколение, економическите решения на кризата ще се търсят на срещата на 8 и 9 декември, но решенията на социалните проблеми трябва да се търсят постоянно и по-настоятелно. Тези два проблема, застаряващото общество и липсата на на достатъчно деца, които да се раждат в Европа, трябва да продължат да се обсъждат. Затова ви благодаря за това, че дойдохте. Благодаря на членовете на парламента за това, че участваха в тази среща. Благодаря на всички, които дойдоха. Благодаря, господин председател. Всъщност, вие казахте онова, което аз исках да спомена в заключение. Много неща в живота са непредсказуеми, но демографските тенденции не са чак толкова непредсказуеми. Знаем, че в новите държави членки също ще има големи проблеми по отношение на ръждаемостта във връзка с тази вътрешна миграция и миграция между нови и стари държави членки на Европейския съюз. Това ще окаже въздействие върху социалните и економическите политики. Независимо от економическото положение, демографските проблеми трябва да намерят своето решение. Това трябва просто да се случи. Европа винаги трябва да отстоява своята позиция, да присъства видимо в делата на света, но ако нямаме достатъчно хора, това няма как да се случи. Полша, например, се справя доста добре в хода на кризата. Нашата економика расте с около 4%. Още не сме изпаднали в рецесия, не сме имали рецесия въобще. Така че преживяваме малко по-лесно в момента. Но политическия елит така или иначе е много притеснен. Уважаеми господин председател на Европейския парламент, уважаеми е, маршали от Полския сенат, и да благодаря на всички, които организираха. Давам думата и на маршал Копач. Благодаря. Благодарности на всички вас за това, че останахте, работихте активно, дадохте своя компетентен принос. Той е много важен за нашата работа. Искам да благодаря на всички онези, според които економическите и социалните и всички проблеми се пречупват най-вече през призмата на обикновения човек. Благодаря и закривам заседанието.